morning, dear colleagues. Добър ден, колеги. Уважаеми гости, моля заемете местата си. Бихме искали да започнем работа. Our interparliamentary committee е, интерпарламентарно застание на нашата комисия по пакета интелигентни граници. Трета сесия провеждаме. Тази сутрин ще се занимаем с е, характеристиките и предизвикателствата пред различните видове граници. За всички нас е ясно, че границите биват различни, така че каквито и решения да се вземат в края, те би трябвало да бъдат приложими на всички ГКПП. Поради тази причина решихме да имаме трима оратори тази сутрин, или поне в тази сесия. Те ще говорят за сухопътните граници, въздушните граници и морските граници. Искам да помоля всички оратори да се опитат да спазват времето за изказване, за да имаме достатъчно време за изказвания на колегите. След като се изкажат основните оратори, ще дам думата на колегите депутати. Ще имаме изказвания от двама депутати от националните парламенти, последвано от евродепутат. Онези, които искат да участват, ще помоля да го направят веднага. Ако искат национални депутати да вземат думата, ще ги помоля да попълнят листата пред себе си, с които дават заявка за изказване. Имате е, син лист пред себе си и оранжев. Първия е за първата сесия, втория за втората. Евродепутатите могат да го направят с дигане на ръка. Първият ни оратор е господин Блумквист от Финландия. Той ще говори за сухопътните граници. Имате думата господин Блумквист. Благодаря, госпожо председател уважаеми депутати от Националните Европейския парламент, дами и господа. За мен е чест и удоволствие да бъда днес тук сред вас, за да представя какви са предизвикателствата, които срещаме на финландската сухопътна граница, както и как смятаме, че този пакет ще ни помогне в бъдеще. Предизвикателствата на нашата източна граница, която е 1300 км, могат да бъдат разделени на три. Първо, по-голям пътникопоток. Вчера чухме този е, въпрос засегнат. След това различните профили на пътници, както и различните видове транспорт. Автобуси, влакове. И третото, времето. Пътникопотоците се увеличават 10-15% всяка година. Това виждаме на настоящата плака. Единствено от 2014 година беше изключение, тъй като ам, имаше други развития. Между коледа и нова година имаме най-много пътници, които пресичат границата, след което имаме спад. Горе в дясно виждате графиката. Пътникопотока ще се увеличи и се надяваме положението да се подобри. Има голям потенциал за пътуване до Финландия. Източната граница е доста необичайна. 70% от ГКПП е. се пресичат от европейски граждани или граждани, които се радват на свободно пресичане на границите. Но на нашата граница 80% от пресичанията на границата са от руснаци, т.е. граждани на трети страни, особено, що се отнася до сухопътната граница. Преминаването на граждани на трети страни отнема много време. Имаме нужда от нови инструменти, които да улеснят тези, този пропусквателен режим. Многократно сме разширявали своите ГКПП, увеличили сме броя на служителите, тъй като има все повече пътници, които ги пресичат. Увеличаването на броя на служителите, както и разширяването на ГКПП не е решение за бъдеще, защото имаме ограничено място и а, бюджетни ограничения също така. Когато говорим за сухопътни граници, не бива да забравяме, че пътните пунктове трябва да бъдат одобрени от съседната страна. В нашия случай това е Русия, така че ако Русия не е съгласна там да има пункт, няма как да има пункт. Трябва да използваме по-добре е, модерните технологии на тези пунктове. Ето ви една снимка от нашата система за влизане и излизане. Имаме а, е, рускиня, която за два месеца е минала границата 36 пъти. Има много хора, а, е, които по подобен начин пресичат границата. Ако тази жена, например, бъде регистрирана в системата за регистрирани пътници, това ще намали много времето за обработване на нейните документи. Нашата система за преминаване на границата ни помага защото служителят може да види, че съответното лице е преминало границата многократно, че винаги е спазвало закона и че лицето може да бъде смятано за нискорисков пътник в Финландия и други органи имат достъп до тази система за влизане и излизане от страната. Ето ви един паспорт на лице, което редовно пресича границата. Паспортът е пълен с печати и отнема 20 минути на съответния служител да прецени колко време е прекарало лицето на територията на Европейския съюз. Но, за съжаление, нямаме 20 минути, за да го правим. Лицето може да влезе през Финландия, но да излезе от Съюза през друг пункт на друга държава. Предизвикателство за нас е също така, че руските пътници влизат сутрин и си тръгват вечер от Финландия. За това имаме пиков обем на пътниците сутрин и вечер. Тази снимка ви показва и как изглеждат пътните условия при нас. Зимата температурата е под минус 30. Обикновено има киша или вали. за съжаление и денят е много къс. за да правим дълги проверки, Имаме нужда от добро оборудване е, и процеси, които да бъдат максимално опростени и кратки. По време на проверките във влака трябва да работят добре телекомуникационните системи и оборудването трябва да бъде достатъчно малко, защото мястото за проверки е много ограничено. Но знаете, в движещи се влакове правим тези проверки. Смятаме, че можем да постигнем баланса, представен тук на тази картина. Изключително важно е за нас да имаме интелигентни граници и се надяваме, че максимално бързо ще се задейства тази система. Както чухме и вчера, трябва да се направи нещо. За нас не е вариант да не правим нищо. Ако на европейско ниво не се извърши достатъчно добра работа, за да извлекат полза всички други системи и да си контактуват системите добре, то тогава всяка държава ще се наложи да развива своя собствена система, както сме и правили преди цената може да бъде още по-висока от това да се разработи една централизирана европейска система, управлявана от ЕО Лиза. Смятаме, че с пакета интелигентни граници можем да управляваме пътникопотока рентабилно, без да намаляваме нивото на сигурност. Системата улеснява работата на граничните служители. Тя автоматично изчислява времето, което е прекарано от пътника в шенгенската зона с биометричните данни може да бъде идентифицирано лицето на границата и на територията, независимо дали лицето е без документи по различни причини. Последния път имахме случай, в който едно лице имаше 6 паспорта, част от тях законно издадени, така че е, може да си представите колко е трудно да се изчисли колко време е било лицето в шенгенската зона с 6 документа. Много по-лесно ще бъде, ако бъде унищожен на документа или загубен. Много по-кратко ще е времето за разрешаване на ситуацията. При регистрираните пътници процесът може да бъде ускорен с две минути на сухопътните граници, което ни помага много. Мнозина си мислят, че програмата за регистрирани пътници е свързана с автоматизирана система. Не, това помага и на проверките, които се правят на ръка. В Финландия сме пробирали на практика автоматичното обработка на паспорти на граждани на трети сестри и как системата за вход и изход и програмата за регистрирани пътници биха работили заедно с визово-информационната система и шенгенската информационна система – е, вчера говорихме по този въпрос. Опитът ни наистина е обещаващ. В бъдеще ще продължим да тестваме пилотния проект, който се ръководи от Еолиза. В заключение мога да кажа, че от гледна точка на финландските граници, пакетът интелигентни граници е задължителен и той е много необходим. Системата ще ни помогне да управляваме рентабилно пътникопотока и в бъдеще, дори да се разшири режима за пътуване без визи. Благодаря ви за внимание. Much, Благодаря, господин Блумквист. Преминаваме сега веднага към въздушните граници. Господин Хансма от Нидерландия, от Netherlands Marahouse, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за поканата, уважаеми депутати на националните парламенти, уважаеми евродепутати. За нас като гранични служители е много важно да се развиват интелигентни граници. И а, Схип Хол участва в пилотната фаза. Аз отговарям за всички операции в Нидерландс Марес Хосе. В през следващите 10 минути ще ви кажа малко повече за Нидерландс Маре Хосе ще споделя с вас опита си, някои предизвикателства, които сме, с които сме се сблъсквали, и идеи за бъдещето. Първо задачите и няма да ви изнасям лекция за Маре Хосе. Е, искам само да кажа, че имаме един е, интегриран подход на летището в Амстердам полицията, граничния контрол и службите за сигурност, което обединява полицейските служби с граничните служби. Добре е да се знае, че в момента на летището в Амстердам имаме 600 до 700 служители, които работят на летището някои е, новости. Миналата година имахме 55 милиона пътници. Скипхол се разраства с всеки ден. Не само летището в Амстердам се разраства, а повечето големи летища в Западна Европа също се разрастват и а, пътникопотока се увеличава. Добре е да се знае, че 40% от всички пътници са транзитни пътници в Скип Хол. Също така някои данни. Имаме 65 000 хора, които работят общо по някакъв начин свързани с работата на летището Скипхол и целият процес на летището в Амстердам е, е, е около 26 милиарда евро. Връщаме се отново към въздушните граници. Вече споменах, че Кип хол има повече от 1 милион пътници на седмица и мобилността на летището е нещо много важно. То е важно за самото летище, за пътниците, но макар, че тук на екрана а, се казва, че ние отговаряме за граничния контрол, за нас е също така много важно да има известна степен на мобилност на летището, така че нашето предизвикателство е да организираме механизмите, на граничен контрол, за да балансираме от една страна мобилност, от другата страна сигурност. Предизвикателствата вече споменах. А, задачата да се осъществява граничен контрол по-бързо и по-интелигентно с същия персонал и с същата площ. Летището има ограничение в разграждане, в разширяването си, дори от 55 милиона пътници да преминем на 70, не можем да разширим летището. Необходима ни е по-добра технология, по-добро използване на наличната технология чрез тази, на наличната информация чрез тази е, технология. Това беше опит е, за встъпление. След това ще споделя някои идеи. На летището в Скипхол имаме автоматизирана система на граничен контрол. Имаме 36 електронни изходи. Сега тази година ще станат 72. Там се проверява автентичността на документите, проверяват се самите лица на базата на различни показатели, разпознаване на лицето и целият процес е под наблюдението на Маре Хосе. Тоест, под наш надзор. Само е, държавите от е, Шенген могат да използват електронните изходи. Е, е, милион и половина хора са минали миналата година през тези изходи все още това представлява 3% само от общия брой пътници, преминаващи през хол, Свикването с новата система от гледна точка на пътниците и от наша гледна точка доведе до заключението миналата година, че 18% от всички пътници които преминаха през електронните системи трябваше да имат някаква допълнителна помощ или ни задаваха въпроси. От 2001 година се използват по-съвършенствени системи. Ако искате да използвате програмата, ние проверяваме дали съответното лице има достъп до системата или лицето или а, компанията не, не чуват, не, не, не се свързваме, ако им отказваме достъп. Ние имаме ирисова идентификация, цялата информация на ириса се не се регистрира в базата данни. Правим това заедно с, с властите в Штатите, за да може холандски пътници по-лесно да стигат до щатите, обратно американски граждани да идват по-бързо в през Холандия и всъщност по този начин се постига по-голяма бързина. Искам да споделя опит си с визовата информационна степен, която използва отпечатъци на пръсти. това отнема много време. Вчера чухме данни за отпечатъците от пръстите, съчетаване с други характеристики, но снемането на отпечатъци отнема време. Трябва да кажа, че ние сме доста удовлетворени от системата ВИС, ефикасността се увеличава поради е, обема на лични данни ВИВ на ВИС. Но е, установихме също така, че е, има редица проблеми. Доста време беше необходимо на нашите гранични служители да свикнат да работят с системата. За това ние имаме една друга система, то, няколко системи всъщност, които използваме, за да проверяваме пътниците, които са се наредили на опашка. Но това също така ще е свързано с едно от заключенията ми на последния екран. Необходима ни е една система, която да поеме простите неща, да сканира паспортите, да провери автентичността на данните и а, като се въвеждат интелигентни технологии, граничният служител може да се съсредоточи повече върху, пакет, върху пътника. Необходимо е да има и интелигентни иноваторски решения, защото по този начин ще се облагодетелства и мобилността, и сигурността. Не е нужно само да имаме тази система, необходимо е и да я използваме. Важната полука, която извлякохме, ако се използва, ефективно ам, информацията, трябва да се реформира процеса предварително, а не по време на прилагането на програмата. Последното заключение е свързано с, с оперативната съвместимост на всички системи, включително и с данните на Интерпол, но също така интегриране с системата вход и изход. Ако тези системи могат да бъдат бъдат интегрирани, това наистина ще ни помогне на работата ни на границата. Председателката, благодаря господин Хамсман. Преди да дам думата на последния оратор, искам да помоля колегите от националните парламенти, от Европейския парламент да задават въпроси, да поискат да се изказват за да може да проведем една плодотворна дискусия накрая. И сега искам да поканя господин Марсел Аюна да ни говори за морските граници. Е, Добро утро на всички. Ще говоря на испански. Първо искам да ви благодаря и да ви кажа колко се радвам, че съм тук. За мен това е истинско предизвикателство, признавам си. От 2003 година работя в полицейските служби, а от 2005, 2005 година съм на сегашното си работно място. Тоест аз съм на фронтовата линия. Аз съм сред онези, които поверяват паспортите и контактуват пряко с хората, които прекусяват границите. Ще започна с един малък видеоклип, в който ще видите наши действия през лятото. Това е най-важното пристанище в Испания, където е, е, е, пристигат много туристически кораби и много хора влизат в страната. Операцията се казваше Минерва и тече през цялото лято в Испания. Тук съм се опитал да направя кратко обобщение на тази операция, която впрочем ще намерите и в своите документи. Повтарям, това е нещо като обобщение не само на паспортния контрол, на пристанище, а и на а, множеството различни случаи, с които се сблъскваме на всяко пристанище. Там разнообразието е голямо. Моля за начало на видеото. Надявам се да успеем.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 Казах ви вече, имате видеото в документите си, то показва работата на служителите на полицията на място. В такъв случай нека да видим следващия слайд. Не е ясно какво става, казва председателката. Бях приготвил няколко слайда, които да покажа след видеофилма. Ще изчакаме още минутка, казва председателката. Сега, това е видеото. Дайте да видим дали ще тръгне. Ето тук видеото. Ето ви малък пример за това как изглежда дейността на полицейските служители, не само в Испания, разбира се, и в много други страни. Ето, виждате, по този начин се извършва граничния контрол през цялата година, като естествено през лятото пътникопотокът нараства значително. Това, са пристанище, това беше пристанище Сеута, показахме ви и друго голямо пристанище. Uno de los problemas que nos enfrentamos en frontera es que eh, tenemos flujo de repente ето го, един, ето го проблема, с който се сблъскваме постоянно. Когато има приток на много хора, както става през лятото, и се получи такава концентрация, работата се затруднява, защото се проверяват не само паспортите, Наред с това трябва да се проверяват и много други неща. Добре, успях да ви покажа съвсем кратичък клип. Това разбира се не обхваща всички сектори на нашата дейност, но поне получихте бегло впечатление. Моля ви сега следващия слайд да покажете. Bueno. Lo siento, pero no pude. Ahí está. Desde ahí siempre. Bueno. Сега вече стана. Съвсем накратко да ви кажа какво обхващаше тази операция и каква цел имаше тя. Знам, че не разполагам с достатъчно време, за това съвсем накратко. Операцията беше проведена през лятото, както казах, и тя имаше значение и за останалите европейски страни. Знаете колко е близо до нашите брегове Африканският континент. Ето това, което видяхте, беше заливът на Алгесирас. Отново наблягам на близостта с африканския континент. С други думи, тук има възможност за пряко влизане в Европейския съюз. Ние сме първа граница, така да се каже, първо пристанище. Тук има не само пътников поток, това е едно от най-големите товарни пристанища. Ние сме едно от най-големите търговски пристанища. А що се до пътниците, без да броим големите лайнери туристически, а, работата е трудна. Знаете, че на лайнерите пътниците се обработват предварително. Ето ги нашите технически средства. Инвестирахме доста в техника на ГКПП-то. Става въпрос не само за техника, инвестирахме и в обучения, в квалификации на наши служители – тази снимка тук е правена миналата неделя. Системата е съвсем нова и ще влезе в експлоатация в най-скоро време. Ето пак част от оборудването. За нас, трябва да ви кажа, че това е революция за нас, граничарите. Защото по-рано правехме всичко това на ръка. Операцията беше доста трудо, трудоемка. Колкото и сюрреалистично да ви звучи, ние наистина бяхме изключително щастливи да се здобием с тази техника. Преди въвеждахме имената на ръка, на ръка въвеждахме различни данни а сега проверката става веднага, има сравнение, става автоматично, веднага има справка с ШИС, с Интерпол и прочие. И така, когато граничният служител проверява паспорт, той го въвежда ако той бъде въведен в централната система вход-изход, е добре да разберем колко време съответното лице е било в Испания. Това би улеснило много нашата работа и би я направило по-ефективна няма да трябва да губим толкова време с различни проверки на различни отметки, визови печати или нещо подобно. Много често паспортът е навлажнен или в лошо състояние, което допълнително затруднява нашата работа. Ето още един пример то, за техническата помощ, която ни беше оказана. Така, малките разследвания, които извършват граничните служители, справките, които правят за а, лицата, стават много по-лесно с технически средства и така на служителя остава повече време за личен разговор и придобиване на лични впечатления, евентуално и за предисторията на пътника. А, работим и с инфра, а, ви, инфрачервени, ултравиолетови лъчи. Ако нещо ни се стори е, подозрително, се извършва така наречения контрол на втора линия. Много е добре, че работим вече с пръстови отпечатъци, за да сравним дали приносителят наистина е притежател на паспорта. Ето това е с което се занимаваме на границата. Не само на границата, а на територията, на пристанището изобщо. Защото поне в Алхесирас се налага да да го правим. Впрочем, там няма чак толкова много а, кандидати за обежище, но все пак имаме доста случаи. Сега ще ви дам пример, в който техниката изключително много ни помогна да предотвратим или по-скоро да разкрием незаконен трафик на автомобили. Всеки, който се е занимавал с трафик на автомобили, знае а, какви са триковете, които се използват, както трафикантите ги знаят, така и ние знаем къде биха могли да се скрият по-скъпите автомобили, знаем къде са скривалищата в самите автомобили. Така че на границата проверяваме не само паспорти. Ето, тук това са пътници, които идват от Марокко с този пикап, който е натъпкан с багаж. И ето вижте, тук пък сме снимали а, незаконен трафик. А, даже веднъж се е случвало да намерим откраднат предмет от, на депутат от Европейския парламент. Така че това, което искам да ви кажа, че колкото повече технически средства ни помагат, толкова по-добре можем да работим и толкова по-комплексни могат да са проверките на ГККПП. Algo muy rápido. Eh... Ето тук ви показвам малка статистика на нашите, нашата работа в Алхесирас. А, малко набързо ви представих нещата, но ние, които работим на първа линия, наистина сме много благодарни за всички проучвания, които се извършват в помощ на нашата работа. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега преминаваме към дебата. ще дам думата на колеги от националните парламенти, двама и след това на един евродепутат. Господин Сид Барас е първи, заместник председател на правната комисия на Литовския парламент. Благодаря. Колеги, Вчера бях изненадан от въпроса на колегата от Италия. Каква е целта на системата? Да броим ли, попита той, у нези, които остават прекалено дълго в Съюза? Да, това е важно. Но, наблюдавайки дискусията, виждам, че има повече цели. Колегата от Харватия пита дали това няма да пречи на туризма. Това е важно за Литва, тъй като имаме много украинци, беларуси, дори руснаци, които идват за уикенда до Литва. Колегата от Финландия го спомена също. Програмата, за която говорим, иска развитието на туризма и съответната индустрия, свързана с него. Трябва да се подават по цифров път заявки и не трябва да има допълнителни тежести нито за служителите на границата, нито за консулските служби. Нека кажа няколко думи за системата вход-изход в Съюза. Подкрепям колегата от Швеция, който каза, че първо трябва да се звучим върху по-безопасни и сигурни граници, но как да ги направим такива, ако те не са по-интелигентни? Ние сме една държава членка, която има национална система за вход и изход. Но когато лице от трета страна влезе в шенгенската зона, какво се случва с тях? Шенгенския кодекс предвижда да се заяви в държавата членка, къде ще престоява или къде ще бъде престоя на съответното лице. Не всички го прилагат. Европейската комисия трябва да започне с един процес, който да е задължителен и това да бъде прилагано във всички държави членки. Благодаря. Давам думата на колегата от Испанския сенат. Muchas gracias, señora presidenta. Благодаря, госпожо председател. Вчера след обяд и днес преди обяд изслушахме първо оратори по законодателния пакет, както и специалисти, които ни разясниха различни конкретни аспекти. До момента срещата е изключително интересна за членовете на парламентите. Така че искам да благодаря за работата, която свършиха докладчиците на Европейския парламент, с което създадоха много добра база за по-нататъчната ни работа. Чухме интересни неща за холандски пристанища. Нашият сънародник спомена конкретни проблеми на испанските граници, които наистина са така много сериозни проблеми на места. Ето защо смятаме, че е много важно от една страна, разбира се, да се запази свободата на придвижване на територията на европейските страни. Вчера беше казано, че има мерки, които биха могли да попречат на туризма. Сега Испания е все пак е, една много туристическа страна с най-голям дял на туризма в Европейския съюз, така че за нас въпросът е много важен. Е, държим да се улесни влизането в страната и да се поддържа свободата на движение, но държим, разбира се, от друга страна и на аспектите на сигурността с оглед на а, е, сегашното положение свободата на придвижване, разбира се, ще бъде а, много сериозен аргумент, но при внасянето на този пакет а, трябва да се предвидят и мерките за сигурност и той трябва да бъде прият възможно най-бързо. Моите изводи са два. Мнозинството в Испанския парламент подкрепя законодателния проект на Европейския парламент в областта на сигурността по границите. Именно поради това, че държим на сигурността, ние смятаме, че няма съмнение, че и е, правоохранителните органи и службите за сигурност на държавите членки трябва да имат достъп до данните от тази система. Това е вторият ми извод. Вярвам, че в следващите месеци ще държите връзка с националните депутати. Госпожа Файон има дума. Um, um, благодаря, госпожо председател. Благодаря за интересните идеи. Много беше интересно. Посочихте нещо, което всички знаем. А то е, че все повече ще се увеличават пътниците, е, пътуващи към Европа. Европа трябва да стане по-привлекателна. Необходими са механизми за по-сигурни граници, но и за улесняване на процедурите. обстоятелствата по границите са различни. Искам да ви задам някои по-конкретни въпроси, тъй като имате практически опит. Споменахте, че в Финландия имате система за вход и изход. Казахте, че тя може да е много ефикасна, как може да улесни процедурата. Но Не споменахте кой обработва данните, колко дълго а, се запазва данните, кой има достъп до данните, кой се занимава с пътническите данни. Говорихте и за биометричните данни. Нидерландия също говорихте за биометричните данни. Казахте, че е добре да има снимка на лицето. Какви са препоръките ви на базата на опита ви? Сега има пилотен проект, където не сме решили колко пръстови отпечатъци да се снемат, дали да има и снимка, и пръстови отпечатъци. Според мен трябва да има минимален брой такива биометрични данни, за да не се чувстваме прекалено контролирани, когато влизаме в Европа. Изненадах се, че в програмата за регистрирани пътници чисто и просто казвате не или да, без да давате обяснение, е, когато откажете на някого достъп до системата. При какви условия включвате хора в тази система а, за извинете, регистрирани пътници. Да, необходима е по-добра технология, но струва ли си тя парите, които ще платим за нея? И това е основното, което ни притеснява в Европейския парламент – както и достъпа на правоприлагащите органи при какви обстоятелства имат достъп те. Не може всеки, който идва в Европа, да е потенциален за подозрян. Благодаря, госпожо Файон. Сега се връщаме към представителите на националните парламенти от парламента на Холандия. Извинявайте, аз съм Калкен. Трудничко се произнася. Първо искам да започна с благодарност, госпожо председател, за възможността е, да организирате тази важна среща. Е, в, в Холандия е, се тревожим за разходите. Е, на тази програма, също така е, личната свобода, която е засегната от пакета интелигентни граници, ако той бъде приложен. И бих искала да засегна три въпроса, не толкова изказвания, искам да ги за дам на господин Хармсма от е, Холандия. Искам да помоля също така и колегите от Финландия и от Испания да обмислят задад... зададените въпроси. Първо, добре ли разбрах господин Хансма, че той е за една проста система, на разпознаване характеристики, а не система, за а, интелигентни граници, включително и отпечатъците от пръсти. Вторият ми въпрос е ако се приеме простата система, тя достатъчно ли безопасна ще бъде, ако се основава само на разпознаване на лицето. И а, третия ми въпрос е дали ще бъде достатъчно уместно да се използва тя като вторична цел за системите, за, при, за целите на правоприлагането. Вие за вторичната цел на правоприлагането ли сте и защо този въпрос е толкова важен? за моите колеги в Холандския парламент, защото не е така ясно, както каза колегата от Испанския парламент, дали трябва да има вторична цел, като, а именно правоприлагаща. Благодаря, госпожо Калкен, извинявайте за непро... и от цената на Италия, господин Крими. То. Благодаря. Искам да прецизирам за колегата от Литва, който ме спомена. Съгласен съм, че трябва да има интелигентна система по границите. Хубаво е да има технологии по границите. Но целите които са записани, трябва да са свързани с сигурността. Бяха и са непропорционални, имайки преди системата, която създава. Особено за лицата, които стоят повече, отколкото трябва да стоят в шенгенската зона. Искам обаче да се спра на някои въпроси, засегнати от господин генерала а, Хармсма. Той говори, ако не бъркам, за една система, в която информацията, която е биометрична и така нататък, се запазва върху пътническия документ, а не в някаква централизирана система. Тоест, за влизането, за излизането на пътника, всичко това е записано на неговия документ – това е една добра идея, защото така можем да преодолеем проблемите, свързани с съхранението на данни, който засегнахме и вчера и днес. След това колегата от Испания, Архона. Що се отнася до прилагането на тези хипотетични системи, които сега се изграждат по време на първите изпитвания, след това разбира се може да има промени. Та в тези системи се говори за биометрични данни, пръстови пътници, ириси и така нататък. Как може да бъде прилагано лесно това в една ситуация, като например тази в видеото, което ни показахте? Имате кораб, слизат коли, в тях има вътре шофьори и пътници, та в тази система системите, които сложим, как ще бъдат а, направени, как ще бъдат използвана. Според мен това дори ще забави операцията, защото ще трябва да накараме всеки един от пътниците да слезе от своята кола, слизайки от кораба и това ще забави процеса, защото в тази система на разпознаване на пътниците, на техните лица, а, ако тези лица не могат да минат през уред за разпознаване, това ще бъде фал и ще доведе до пълна несигурност на системата. И накрая, и много се извинявам, забравих, но ще кажа нещо накрая, що се отнася до програмата за разпознаване. Май в Финландия беше, ако бъркам ще ме поправите, говорите за разпознаване на пътниците, които са чести пътници. Искам да разбера дали системата е сплащане. като в а, съществуващата версия. Има ли такъв вариант, в който човек, който иска да се включи в програмата за регистрирани пътници, трябва да си плати? Uh... Много благодаря. Uh, господин Диес Демело. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ти, Кинга. Аз всъщност по-скоро ще коментирам, отколкото ще питам, но мисля, че ще бъда полезен за всички участници. Таня и аз вече имаме достатъчно опит тук чухме типичните позиции, отнасящи се до сухоземните, въздушните и морските граници. Видяхме, е, ние сме били е, на холандско пристанище, е, летище, на испанско пристанище, пристанище и знаем какъв е натискът на испанската граница. В най-скоро време ще посетим и сухоземната граница между Финландия и Русия. Там ни подготвят много интересна програма, между впрочем. Ще а, се срещнем с а, морски патрул, с въздушен патрул и ще посещим, приста, посетим пристанището Йохама в Финландия. На колегите от националните парламенти искам да кажа следното в а, рамките на правомощията на комисиите по вътрешни работи е разумно да се обсъди колко е комплексен пакетът и с оглед на това евентуално бихте могли да планирате подобни посещения на гранични контролно-пропусквателни пунктове на пристанище, летище или по шосе. Финландската граница, например, е твърде разнообразна, а и пристанището в Испания, което видяхме на снимките, никак не беше безинтересно. Може би да допълня а, за Шрипо. А, там се работи с разпознаване на лице и рисува диагностика. но има и още една особеност. Бизнес пътниците а, е, притежават платени карти. Представителят на жандармерията много го знае. А, е, и с тези платени карти редовно пътуващите бизнесмени е, прекосяват границата. Бихте ли ни казали колко струва такава карта и как човек се здобива с нея? И още нещо, което може би и следващите оратори ще коментират. Ние вече имаме съществуващи системи. Не говоря за законодателния пакет, по който работим. Имаме съществуващи системи а, и може би е хубаво да изясним кой точно управлява границите, военни ли, полицейски служители ли, защото това е важно – за да можем да влезем в следващата тема, а именно за достъпа на службите за сигурност до тези данни. В Шрипо имаме 6 до 8 хиляди жандармеристи и малка част от тях работят като гранични служители. Това е един вид военна полиция, ако искате така да се изразя. Чухте, че в Испания пък са полицейски служители, които работят на ГКПП-тата. Имаме 13 страни с вече съществуващи системи вход и изход. Може би те трябва да кажат, чии представители са служителите на границата. Ще трябва, за да знаем, ще трябва ли да се правят промени, може би цивилни служители ще трябва да заместят а, тези служители, ако не дадем достъп на службите за сигурност, толкова. А, от мен много благодаря на тримата оратори. Благодаря, господин Диез Демера. И сега се връщам към колегите от националните парламенти. Искам да ви помоля да се ограничавате в, рамките на максимум 3 минути, защото имаме още доста изказвания и трябва също така да оставим време на нашите оратори да отговорят на вашите въпроси. От Турция господин Адлер. Благодаря, госпожо председател. Законодателните пакети за а, интелигентните граници бяха въведени в нашия парламент. Има два елемента. Системата вход-изход е предназначена да а, установява кой е просрочил престоя. Там се съдържат данни за името през името, характеристиките, отпечатъците на пръстите. И тъй като това се отнася за сигурността, програмата за регистрираните пътници ще даде възможност за по-бързо преминаване през автоматичните изходи. Ако разгледаме тези предложения в рамките на интелигентните граници, никой гражданин на Европейския съюз няма да бъде подложен на събиране на данни и няма да се определят евентуални просрочвания на престоя, като по този начин ще се ускори потока и ще се намалят опашките. Хората, които защитават правата на мигрантите, настояват за това тези правила да станат по-ефикасни. Някои от практиките, с обект на критика на неправителствените организации. Милиони 600 хиляди бежанци са избягали в Турция, което изисква 4,5 милиарда евро да бъдат изразходвани за е, тези беженци. Има милиони беженци от Ирак и Турция подкрепя тези проекти. Председателката благодаря. Следващи е оратор от Харватия, господин Грегор. Благодаря, госпожо председател. Вчера имахме по-обща дискусия, днес ние е, е, имаме достъп с, с хора, до, е, хора, които работят е, на място и имат представа как действа системата на интелигентните граници. Трябва да имаме предвид, че всички проблеми са економически, и обективни. Всяка година броя на пътниците се увеличава с 5 е, до 10%. Харватия не е в Шенген, но в момента имаме е, повече от 150 милиона посетители и това е много сложна операция. Е, граничния контрол, за да може това да се направи с същевременно с зачитане на права, чове, правата на човека и стандартите. Това е сравнително удовлетворително. Въпросът е обаче как тази система да бъде интегрирана в по комплексни европейски контекст. Това, което имам предвид, са първо разходите. Разходите за вътрешната система, националната система е изключително висок и е още по-висок, ако изключим а, проблема, ако го разгледаме на равнище Европа. Тази последователна система би трябвало да зачита правата на човека и стандартите за човешкото достоинство, а, както политически, така и правни стандарти. Въпросът обаче е и а, много технически. Тази а, дискусия тук е отличен пример за това, че ние трябва да имаме по-последователен, по-интегриран а, подход, по-интегрирана система в техническо отношение, защото имаме примери с въвеждането на нови технологии в различни сфери на економически и социалния живот. А, тогава, когато не сме имали последователна стратегическа програма, изразходвахме много време и много енергия за системи, които не са съвместими и вероятно не биха могли да бъдат интегрирани с, с пълнен економически ефект и економическа и ефективност. И след тези практически встъпления към програмата, аз си мисля за въпроса за гъвкавостта и за разходите. Много су, скоро, след този пилотен проект, трябва да решим, какви ще бъд, бъдат техническите предпоставки за въвеждането на пакета а, интелигентни граници. И също така трябва да отчитаме и времето. Времето а, върви много скоро, вероятно ще има нов технически прогрес, нов натиск да се въведе нещо ново техническо на границите, защото финландския пример беше много ясен. Е, много често имаме, сме изправени пред моменти, в които нямаме достатъчно персонал и имаме доста дни, в които не е нужно да имаме повече. Всъщност имаме възходи и падения в нашата работа. Именно за това натискът върху технологията е много голям и трябва да се намаляват разходите. Благодаря. Благодаря. Няма да има повече изказвания. Трима души са се записали от националните парламенти, трима депутати. няма да записвам повече, след което ще дам думата на нашите оратори. Uh, you, Благодаря. Генерал Блумквист говори за множествените паспорти. Има лица от трети страни, които имат повече от един паспорт, което затруднява системата за вход и изход и биометричната идентификация. А за какво става дума? Говорим за лице, което използва пътнически документ, принадлежащ на друго лице ли? И колко често се среща тази злоупотреба с множествени паспорти. От коя държава са най-често тези лица? Поради коментари дебата вчера, искам да добавя следното – Явно някой си мисли, че е, интелигентните граници добавят е, рестрикции към достъпа на хора от трети страни и за това си мисля, че това ще доведе до Европа приличаща на крепост. Не е така. Задачите пред граничните власти са същите, но без е, технически, техническо усъвършенстване задачите ще се изпълняват по-бавно и няма да бъде толкова надежно тяхното изпълнение. Благодаря. From, uh... Благодаря. От Белгия. Господин Фермойлен. Благодаря, госпожо председател. страните членки на Европейския съюз не са някакви острови, отделени от останалата част на света. Тук са представени страни с изключително модерен граничен контрол. Тенденцията върви все повече към използване на биометрични данни за недвусмислено установяване на идентичността на лицата. Говоря за дактилоскопски отпечатъци, проверка на ириса, разпознаване на лице. Дадоха се достатъчно примери от Испания и от Холандия, макар че едната страна повече набляга на контрола, а другата повече на улесненията. Но така или иначе всички ние работим на външните граници на Европейския съюз в един дух. Белгия първоначално беше критично настроена към законодателния пакет, но междувременно подкрепяме пакета и интелигентни граници. Твърдим обаче, че на първо време ни трябват достатъчно задълбочени проучвания и конкретни пилотни проекти последните събития от 2015 година и преди всичко достъпът на полицейските служби до информационните масиви във връзка с борбата с тероризма, за нас са важни въпроси. Ние смятаме, че пакетът трябва да, по пакета трябва да се работи по-бързо, за да подпомогнем борбата с тероризма. Но всичко това, разбира се, е свързано с разходи. За разходите имаме някои първи разчети, но те вероятно ще се окажат и много по-високи. Много държави членки, включително и Белгия, смятат, че а, през следващите години ще трябва да намаляват своите бюджетни разходи, а не да ги увеличават. Така че ще ни е много трудно хем да а, урязваме бюджета, хем да финансираме такъв проект. Така че за нас е изключително важно да се направи много добър анализ и сравнение между разходите и ползата. А, интересно е да научим какви разходи са направени за въвеждане на системите в Испания, в Холандия, какви са измеримите резултати, които сте получили. Благодаря, госпожа Алварес от Испания. Благодаря благодаря, че организирахте тази възможност за среща с представители на националните парламенти. Може би трябва да помислим за подобни дискусии и в националните парламенти, защото смятам, че сама по себе си темата на национално ниво не е обсъдена в достатъчна степен. Имам два въпроса. От самото начало съм с впечатлението, че всички гледаме към една и съща цел. Очевидно, че е важно, че всички, които взеха думата, показаха разбиране, че границите са нещо, което е съвместно за всички, нещо, което е общо за нас и всички казаха, че а, трябва да се опрости прекусяването на границата от една страна, но и че трябва да се предоставят средства за по-добра идентификация на лицата. До тук всички сме на едно мнение. Имам обаче чувството, че така косвено, подмолно някакси се различаваме. Изразяват се, например, от страна на някои парламенти резерви във връзка с това, че нямало достатъчно гаранции за сигурността на а, личните данни, което давало възможност и за злоупотреба с биометричните данни. Разбираемо е, че представителите на националните парламенти изразяват подобни притеснения, но какъв е основният проблем, който, поне според мен, Имам чувството, че разглеждаме като второстепенна цел нещо, което трябва да бъде основна наша цел този стремеж към гаранции за сигурност, изразен от много а, депутати, не бива да се а, схващат като отпор на системата, която се предлага. Ако се съсредоточим изключително и само върху техническия и економическия дебат, и забравим правата на пътниците, ще направим голяма грешка. Ако мислим в тази насока, мненията ни ще се разделят още повече и ще се разделим на два лагера. Едни ще искат а, техническите средства, други ще искат повече си, а, е, гаранция за м, спазване на човешките права. а, ние, разбира се, с най-голямо удоволствие можем да подадем данни за броя на пътниците през пристанищата. Sí, gracias, Господин Лоп, Лопес Агилар, благодаря ти, Кинга. Нека и аз да се присъединя към всички онези, които смятат, че, би било много, че е много полезно да има обмен на мнения между националните парламенти и Европейския парламент по тема каквато е сигурността, защото това, което правим тук, винаги има законодателно отражение в държавите членки, особено пък когато се отнася до темата за интелигентните граници. Това е тема, която се обсъжда вече доста отдавна в този парламент. и се установяват някои различия в мненията по отношение на външните граници, било то на пристанища, било то на летища. Така че мога само да се присъединя само към това, което каза представителя на пристанище Алхезидас. Това е европейско пристанище, но и е същевременно и пристанище с огромно стратегическо значение. През него минават огромни пътникопотоци, насочени към Европа и то редовно. С други думи, трябва да се изпълняват не само европейски норми, а е, ежедневно да се извършват проверки. Има сезонни работници от Марокко. Такива, които работят наистина и са част от законната миграция. А, Така че искам да попитам дали някой е изчислявал какъв ще бъде ефектът на пакета интелигентни граници в крайна сметка. Защото каква е нашата цел? Чрез регистриране на редовно пътуващите да улесним техния достъп до Европа, не е ли така? Говоря за тези редовни, примерно седодни работници, защото чрез работата си в нашите страни те дават своя принос към нашата економика. Говоря за онези хора от Магреб, които а, законно влизат в Европа почти ежедневно. Някой изчислявал ли е приноса на тези редовни и законни мигранти към нашите економики? защото дебатът за външната граница много често се замъглява само чрез отрицателните аспекти, като незаконна имиграция, а често се забравя законната имиграция. Не бива да се съсредоточаваме само върху незаконната имиграция. Благодаря.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 Системата за управляване на границите допринася за сигурността на границите. При нас полиция да се занимава с проверките по границите и мисля, че работата на полицаите ще се улесни с тази система. Важно е днес да имаме достъп до система за регистриране и съответната информация, за да можем да се борим с трансграничната престъпност. Ще бъде задължително регистрацията да не увеличава времето, което се отделя за всеки пътник. Искам да посоча също така, че печатите в паспортите не носят информация само за властите, но носят информация и за самите граждани, защото те показват кога лицето е влязло на територията на Съюза. Това е записано на печатите. Когато се прилага системата и вече няма никакви печати, трябва да се намери решение, така щото пътника също да може лесно сам да намери, например по интернет, кога е влязал в Европейския съюз, за да може сами да си изчисляват престоя. Благодаря. Merci. Е, Благодаря. Въпросът ми е към господин Хармсма. Вие ни обяснихте подробно начина по който се контролират е, пътниците в е, летището с Хипхол. Казахте, че 18% от минаващите през електронните преходи имат нужда от помощ. И аз всъщност нямам впечатлението, че говорихме за гледната точка на пътниците. Е, следи ли се становището на тези хора? Дали те смятат, че това е нещо, което улеснява е, преминаването или е нещо, което е, ги забавя? И така, уважаеми колеги, ще дам 15 минути общо за отговорите и коментарите. Малко изоставаме с времето и ще преминем по същия ред, както в началото. Така че господин Блонквист първо има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за чудесните въпроси, на, зададени на всички нас. Аз ще се опитам да отговоря на въпросите на клуб, без да споменавам кой ги е задал, ще повдигна някои общи въпроси. Първият въпрос беше за нашата национална система вход-изход и и, кой отговаря за данните и колко дълго се съхраняват те. Да, наистина имаме такава национална система вход-изход, и в който включваме цифрови и буквени данни, граничната полиция съхранява тези данни. Те се съхраняват за 5, в продължение на 5 години и са на разположение на граничната охрана, граничната полиция и за митниците, но само за изпълнение на служебните им задължения, разбира се. Имаше няколко въпроса, свързани с биометричните данни и за това дали някои държави предпочитат лицевите характеристики или ириса или пръстовите отпечатъци. В момента ние предпочитаме питаме пръстовите отпечатъци. Защо? Защото всички вече разработени системи се основават на пръстовите отпечатъци и имаме техника, нашите служители са обучени. Но когато говорим за автоматичния контрол на границите, както беше посочено от колегата от Холандия, много често се използва и разпознаване на лицевите характеристики. Според нашия опит системата е доста сигурна. Това трябва да се изпробва. Това беше направено от един проект. Той ще бъде направено през следващите седмици. Ще бъде ко- координирано от ИЮЛИСА. Ще всички всички граждани, не всички граждани от трети страни имат паспорти с биометрични данни, така че не може е, да съхраняваме данните и това може да създаде свестен проблем. По въпроса за броя на пръстовите отпечатъци, това също е въпрос свързан с много а, други въпроси. За колко време се съхраняват данните, т.е. периода на съхраняване на данните не е свързан само с брой на данните, но и с биометричните данни. Ако помислите за ситуацията 10 пръстови отпечатъци, а, които се съхраняват само за 6 месеца. Това е проблем за пътниците. Трябва да свалим 10 пръстови отпечатъци всеки път, когато са изтекли тези 6 месеца. Тоест, трябва да се намери компромис, достатъчно дълъг период а, и за, за удобство на пътниците и достатъчно кратък, за да може да се управляват достатъчно лесно данните. Също така бяха споменати разходите от е, доста хора. Напълно сме съгласни с това, че разходите за интелиг... пакета интелигентни граници са високи, но ние в Финландия, в Португалия, в Испания, във всеки случай нещо трябва да правим на границите ни и може да се окаже, че ще струва по-скъпо, ако а, а, в сравнение с, с това да се направи нещо на европейско равнище. И ако можем, защото наистина тези метки струват милиони, ако може да направим нещо, което да ни спести нашите средства, аз казах в своето изложение, че имаме пикови часове, от начало, има и ако може да се използва по-рационално времето, ще бъде добре. Въпросът с множеството паспорти и злоупотребата с тях. Тези паспорти са издадени на съответното лице така че няма нищо лошо дадено лице да има повече паспорти. Това а, става с, с а, особено с а, гражданите на Русия и на бившите а, съветски републики. Те може да имат няколко а, паспорт и те могат да изберат кой паспорт да покажат. Тук няма нищо незаконно, но за нас е мисия невъзможна, за да установим колко време е прекарало лицето на територията на страната. Понякога имената се транслитерират по различен начин и е много трудно да установим колко а, време са прекарали. Имаше един въпрос за това дали нашата програма за регистрирани пътници е направена така, че пътника трябва да плаща. За съжаление, ние нямаме още програма за регистрирани пътници, но това, което се изисква за работата на пакета интелигентни граници ще бъде въведено. Благодаря, благодаря господин Бломквист, благодаря, че спазихте и а, регламента. Давам думата на господин Хамсма. Благодаря на господин Диас Демера, на госпожа Файон за тяхното посещение на летището в Амстердам, за да видят какво е положението там и за да видят какво ще се случи, ако сменим системата. Въпрос на госпожа Кфайон. Тя попита, защо не казвате, защо отказвате достъп до програмата за регистрирани пътници. Казваме на съответното лице, че няма достъп, защото сме открили нещо в системата. Не споделяме информацията обаче с трети страни, включително работодателя, който често е този, който е подал заявлението за регистриране в програмата за регистриране пътници. Господин Диас Демера, той каза, че в различните страни различни служители проверяват пътниците. Могат да бъдат военни, полиция и така нататък. Времето ми е ограничено, затова не навлязах в подробности но ние сме тип жандармерия, което означава, че сме полицейска организация с военен статут. Диас Демера ме попита също за разходите при записване в програмата за регистрирани пътници. Да, това е програма, която се заплаща. Трябва всяка година да плащаш членски внос. Той зависи от пакета, който си си поръчал, между 100 и 200 евро годишно. Going to the questions raised by Mrs. Mrs. Следващия въпрос, който ми бе зададен, всъщност те бяха два въпросите, ще отговоря заедно и на двата. Дали сме за една по-опростена система? Да. Колкото е по упростена толкова по-добре, тъй като това ще помогне да преминават пътниците много по-бързо. За това Следващия месец започваме пилотен проект и ще видим как тече пътникопотока, ако има само снимка, ако има само отпечатъци и след това ще се реши колко пръстови отпечатъка са необходими. Ще бъде ли достатъчно сигурна системата, ако е опростена? За нас това е задължително. Опитваме се да постигнем баланс между по-простата система, която да е достатъчно сигурна от тази гледна точка. Следващия ви въпрос бе свързан с следното. Ще ще е добре да бъдем по-ефективни и ефикасни като служители. Но като граничари знаем, че има и политическо измерение на свързването с правоприлагащата, извинете, свързването на правоприлагащите органи с пакета интелигентни граници. От наша гледна точка ние сме за такава система. Господин Крими от Италия попита дали съхраняваме данните за пътници. Или поне така е чул в представенето ми. Не, ние не запазваме а, историята на пътуването. Ще ни е полезно ли? Да, ще ни е полезно. Хубаво е да видим какво е правило лицето преди това, но за момента не съхраняваме такива данни. Може би в светлината на системата за предварителна информация за пътниците това ще стане, но в момента не е факт. Най-вероятно разбирате, че като гледате паспорта на някой, ще му видите историята на пътуванията или поне как е преминавал през трети страни, където е имал нужда от виза. След това господина от Белгия питаше за рентабилността. Сложен е този въпрос. Нашата програма за регистрирани пътници вече 14 години работи и ми е трудно да ви дам отговор, но отново трябва да има баланс между плюсовете и минусите, или ползите и разходите, така че трябва в личен разговор да ви отговоря. И накрая последен въпрос на госпожа Рово. Дали сме правили проучвания за пътниците, какво смятат те за електронните врати? Да, правили сме, не може би научно издържано, но а, сме правили такива когато преминават хора през системата. Установяваме, че се харесва тази система, но трябва да свикнат с нея, макар че е много, много проста. Пак е трудно, може би, да си отвориш паспорта на съответната страница, но нямаме оплаквания. Никой не се интересува от това дали са нарушени личните му данни.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 В момента, разбира се, не мога да отговоря на всички въпроси, защото все пак работя на първа линия и наистина не разполагам с данни по всички въпроси, които зададохте. Например, кой, каква и за колко информация съхранява и за колко време. Господин Грими, вие попитахте за системата в пристанище Алхесирас. Алхесирас Системата се използва а, там, където границата се прекоснява от физически лица. За сега такава система за автомобили няма. новата система, която се използва за пътуващи от Европейския съюз на възраст над 18 години, ще ни помогне много, защото знаете колко е голям потока и ние ще можем да работим по-бързо, но не сме изчислявали още, защото не можем да предвидим потока. Госпожа Алварес за концентрацията на пътници през лятото. Нещата не зависят само от полицейските органи, зависят и от ротацията на корабите. Ако, например, лицата влизат през така наречения автомобилен филтър, както ние го наричаме. Времето за обработка е около 45 минути. Разбира се, че не с всички превозни средства имаме едни и същи проблеми. Що се отнася до проверката на а, самите документи, физическата проверка, както вече казах, много често те са повредени, намокрени, какво ли не още. Сега вече имаме регистър, електронен, в който можем да направим справка, примерно, дали някой е пресрочил разрешения срок за престой. Някой попита за законно преминаващите сезонни работници от Магреб. В Алхесирас най-често това са жени, които помагат в събирането на ягодовата реколта имаме си списък с тези жени, има и системата ВИС, както знаете, и правим справка, например, дали някой не е фалшифицирал снимката, дали не се мъчи да влезе под чуждо име и така нататък. Общо взето не ни е трудно по отношение на тези лица, особено тези, които идват от Сеута. но пак казвам, не съм много отблизо запознат с детайлите. Личното ми мнение е, че ние сме полицаи. Ние работим на фронтовата линия, така да се каже. А преди да започна работа в полицията, имахме обучение, което наричаме филтър. Така че това, което правим, не е нищо необичайно, нищо извънредно. Работата ни е както да се грижим за сигурността на лицата, които влизат в страната, така да се каже, влизащият в страната е мой клиент, аз не мога предварително да се настроя отрицателно към него. Просто съм длъжен да му проверя документите, да видя дали не са фалшифицирани, но в никакъв случай не мога да знам предварително дали човека замисля престъпление или вече е извършил такова. Когато някой иска да влезе с фалшив паспорт, разбира се, че съм длъжен да проверя неща. Значи основната ни цел е просто да работим по-добре и по-ефективно. Много ви благодаря, че днес имах възможност да се срещна с вас. Благодаря, колеги. Накрая сме на третата ни сесия. Благодаря на ораторите, благодаря на колегите за техните изказвания. Много беше интересно и много полезно. Надявам се и вие така да мислите. Сега е кратка пауза за смяна на ораторите. Господин Хосе Магалхаес от португалския парламент ще председателства. Двамата оратори за следващата последна сесия на това междупарламентарно заседание са Селен и Броувер. Thank you. Thank you Okay, dear colleagues, we'll... И така, уважаеми колеги, продължаваме работата си, обсъждането. аз на вие системата. Знаете, че обсъждаме сега един много деликатен въпрос, а именно проблема на достъпа на правоприлагащите органи към системите, които имаме и а, новите системи, които да се надяваме, че ще имаме а, в бъдеще. Ще дам думата сега на първия оратор. Ще имаме време приблизително един час за обсъждането. Първия оратор е госпожа Селен, ръководител отдел в Федералното вътрешно министерство на Германия. Ние очакваме да чуем данните. Благодаря. Благодаря, че ми давате възможност да изложа нашата гледна точка към борбата с тероризма и организираната престъпност. Надявам се, че по този начин ще се впиша и в общия комплекс за интелигентните граници и ще мога да дам някакъв малък принос. Уважаеми дами и господа, както организираната престъпност, така и тероризмът се интерно, интернационализират и специализират все повече тежката и организирана престъпност завоюва пазари в Европа. Европа е привлекателен пазар за организираната престъпност, за тежката престъпност, като а, извършителите са много специализирани и професионални. Международният тероризъм а, гледа на Запада като на място, където ще спечели привърженици, но и като място за оперативни действия, за координация между а, престъпните групи. Много от нещата, разбира се, стават по виртуален път, но все пак а, организациите, за които говоря, все пак са длъжни да се предвижат физически, да отидат там, където смятат да действат, физически да присъстват. Нещо, което може да стане само когато отидат там, физически, в буквалния смисъл, а не само в виртуалния. Колкото и да са различни целите и методите на престъпните групи, за тях е характерно пътуването. Дали са организирани терористи, дали са банди Просто те трябва да пътуват. Това въжи с още по-голяма сила а, за тези професионални конспиративни групи. Те са, впрочем, обучени да разпознават и предвиждат полицейските мерки. Испанския колега, например, показа много хубави снимки, как се заобикаля контрол, как се правят опити да се заблуди полицията а, извършителите са професионалисти по отношение на електронните си програми, имат кодиращи програми, умеят да се укриват, умеят да създават легенди за своите пътувания но има някои основни аспекти, по отношение на които тези хора могат да разчитат само на много надежни, специализирани привърженици на техните организации, за хора, за които да са сигурни, че не работят за разузнавателни служби или полиция. Тук става въпрос преди всичко за граждани на трети страни от страните, от които произхождат престъпните или терористични организации. Това за тях са централни фигури, играещи важна роля за организацията им. Някои от тях се занимават с логистика, други се занимават с оперативно планиране. Изобщо високо специализирани престъпници, които играят важна роля, които също се опитват физически да извършват пътувания и също създават легенди около своите пътувания, примерно псевдобизнес пътуване, или пък използват фалшифицирани или неистински документи, използват и законно издадени документи. Колегите ми казват, че има и лица, които законно разполагат с повече от един документ. Органите за сигурност на държавите членки, например, разбира се, правят всичко, за да разпознават колкото може по-рано плановете за терористични или престъпни действия. Често се постигат успехи, но има и трагични събития, в които тези служби могат да реагират единствено в последствие. Ето, от най-близкото бъдеще това бяха трагедиите в Париж, Брюксел и Копенхаген. Ако искаме да запазим европейското пространство на свобода и сигурност, трябва да намерим на какво да се опрем, за да съхраним баланса между престъпление и е, права. Мисля, че това е актуалният дебат за интелигентните граници. Наистина трябва да има достатъчен баланс и смятам, че, този бала, че моята задача е да представя аспекта сигурност от този баланс, защото аз това работя. пътуванията на лица от трети страни могат да бъдат критерии, на които да се опрем, за да повишим аспекта сигурност, т.е. да дадем на службите, за, на, на силите, които се занимават с сигурност, да ни я гарантират. Според мен, наистина, данните за пътуванията са много важни и мога да ви кажа това и без двугодишен период на оценка, какъвто се предвижда а, за да се даде едва след това или не достъп на службите за сигурност до такива данни. Значи има национален опит а, с системите вход-изход и всички твърдят, че те са много полезни, без това да пречи на свободата на предвиждане на лицата. Поне това е моето мнение на експерт. Разбира се, че обаче данните за вход, на системата вход и изход няма да бъдат панацея, но те са част от цялата мозайка и помагат да се състави цялата мозайка. Както мозайката се състои от различни а, камъчета и частици, то и инструментите разузнав... на разузнавачите, на криминалистите са разнообразни и именно те дават цялата картина, колкото по-добре ги използваме в конкретните отделни случаи и разбира се на базата на върховенството на закона и спазването на законодателството. Колкото по-добре използваме камъчетата и колкото повече са те, толкова по-успешни сме в борбата с съответните видове престъпници. Това е нашият оперативен инструментариум, с който вече сме успели да предотвратим в Европа доста терористични актове. Това е инструментариума, с който преследваме престъпните групи и днес. Аз съм убеден, че ако тук се прибави системата е, вход-изход, и нивото на сигурност е, ще се повиши, ще се повиши и възможността за професионална работа на а, службите за сигурност. Аз след като говорих доста абстрактно, позволете ми да стана малко конкрет, по-конкретен. Започвам с инструментите, за които говорихме. Някои от инструментите вече бяха споменати, например API, системата за предварителна информация за пътниците и PNR, системата за регистрация на данни за пътниците, са инструменти, които много помагат обаче по въздушен път, а, а когато се влиза по сухоземен път, както правят, например, привържениците на ислямска държава и идват по пътищата или излизат от Европа, отиват в Сирия, за да участват като чуждестранни бойци. Те не използват само самолети. Тук АПИ и ПНР не ни помагат. Или пък да вземем ШИС, Шенгенската информационна система. Тя става все по-ефективна, сега има ново поколение и наистина може да се използва, особено по проблема за чуждестранните бойци, но тази система ще ни помогне само ако лицето е регистрирано в системата и ние на време го разпознаем, т.е. на контролно-пропускателния пункт реагираме. Но какво ще стане, ако лицето в момента, в който влиза, все още не е регистрирано в ШИС, т.е. едва след влизането му в страната получаваме информация за него, то ШИС в пространството на свобода, каквото е Европа, няма да ни помогне. Същото се отнася и за ВИС, визовата информационна система. Там се извършва проверка на заявителите за визи. Но тази проверка изобщо не ни дава сведения дали лицето е влязло действително в страната или действително излязло от европейското пространство. Помислете, че има и е, трети държави, с които имаме безвизов режим и те не използват виз. Та всеки от споменатите инструменти е оправдан и полезен, ценен за работата ни в борбата срещу престъпността и тероризма. Но нека бъдем реалисти, не може да става дума за панацея при никото един от тези инструменти. Изолиран сам по себе си, никой от тях не е способен да се пребори с феномена. Едва комбинацията от различните инструменти с, в зависимост от конкретния случай може да доведе до успех в стратегията ни за борба с престъпността. Същото и положението с концепцията интелигентни а, граници. Разбира се, че тук основната цел е миграцията. Съгласен съм с вас, съгласен съм, че аз съм тук, така да се каже, спомагателно действащо лице, защото службите за сигурност в случая са на втора линия и не се знае дали ще могат да използват системата. Но мисля, че и за нас тази система ще бъде много ценна помощ, защото ще можем много по-навременно да реагираме на заплахите. Нали, ако говорим за от предотвратяването на опасности, защото наказателното преследване е едно, но предотвратяването е нещо съвсем друго и тук е много важно да можем да сме в мрежа, да можем да имам колкото може по-бърз и лесен достъп до данни. Т.е. нашите експерти е, с колкото може по-малко е, труд да могат да добият ясна представа, за да могат да реагират. Ще ви дам някои конкретни примери от между областта на борбата с международния тероризъм. Представете си следния сценарий. Впрочем, всички сценарии, които ще ви представя, съвсем не са фиктивни, както звучат на пръв поглед. Просто малко съм ги видоиземил, видоизменил. Стари наши случаи които, за съжаление, мога да представя само абстрактно тук. Значи първия пример, партньорска служба, не европейска партньорска служба, получава сведения, че в Германия предстои да се извърши терористичен акт и ни информира за това. За съжаление, това не е необичайен случай. Много често получаваме такава информация и се налага да я конкретизираме ние вече с наши сили. Значи от по-нататъчната събира се информация, установяват се заподозрени лица във Франция и Германия и то да разпознаваме ги на базата на разпокъсаната информация, която сме получили от партньорските служби, която те пък евентуално са получили в рамките на съвсем други оперативни действия. Но установяваме заподозрените лица, и при разработката става ясно, че има лице, което е извън Европа, което планира целия удар. В рамките на сътрудничество с извън европейския партньор установяваме, че става дума за човек на ислямска държава, който е така много централна фигура по отношение на оперативното планиране, който обучава бойци, и този човек обикновенно влиза в Европа от чужбина и разглежда обстановката на място преди да се извърши удара. Знаем, разбираме, научаваме за това лице, че наред с законните документи използва и фалшифицирани или неистински, които примерно са откраднати или пък има непопълнени документи в Сирия, има много такива. Непопълнени документи са откраднати в Сирия и те се използват вече от престъпни групировки, така че е, можем да предвидим и псевдонимите на конкретния човек, за който ви говоря подобна ситуация за нас е много важно да знаем с какви документи е влязло това лице в Европа, дали с законни или с легални документи, но влязло ли е действително. Какво ще означава това за нас? Първо, че информацията на нашия партньор, който е извън Европа, е наистина много сериозна и че е започнало, след като е влязал човека в Европа, вече е започнало конкретното планиране на терористичния акт. Без система вход-изход, ние не можем да разберем това толкова лесно. При варианта влизане в страната с фалшифицирани документи или други документи, както казаха и колегите вече преди мен, тук вече влиза в ролята си биометрията и ни дава много по-ясна представа за ситуацията. За нас е не по-малко важно да знаем дали същото това лице е излязло от територията, напуснало територията на Европа. Защото ако знаем, че е напуснал, ще знаем, че си е приключил мисията. Тоест от фазата на планиране е минато в новата, в следващата фаза, когато вече сигурно има оперативни работници, които са получили конкретни задачи и опасността от терористичен акт вече нараства неимоверно ако лицето е напуснало територията на Европа и рискът е повишен, за нас това означава, че повишаваме и нашите защитни мерки. Тъй, че трябва да сме в състояние да оценяваме обстановката на базата на цялата тази верига от информация и да имаме ясна картина. За нас е важно също така да знаем, когато сме разпознали дадена мрежа, да знаем дали членове на тази мрежа са влизали или излизали от територията на Европа. Много за съжаление, много често ситуацията ни сблъсква не с единични а, удари, а с множествени удари, просто разместени във времето или взаимно свързани на различни места – последователни. Тоест има пътувания на лица от съответната мрежа и ние трябва да знаем дали те са пътували до други места. Тук отново системата вход-изход страшно много ще ни помогне. За съжаление, в е, действителност такива информации постъпват с известно закъснение. При нас е, отчасти ги получаваме случайно в рамките на други разследвания или обиски или арести, така че такава информация получаваме много често, когато пътуването вече се е състояло. Тоест, за да ви представя нещата по-картинно. Примерно, получаваме информация, че Абдулат Ал Хасан преди две седмици е влязал в Германия, за да инструктира трима извършители, един от Северна Африка, например. Лицето вероятно все още се намира в Германия, но може и да е напуснало страната. Толкова получаваме като информация. Вече от тези парченца на пъзала трябва да си съставим картината. Можете да си представите колко труд предполага това. Затова и апелирам за така разумен срок на съхраняване на данните. Съхраняване на данните. Много е важен Важно те да се съхраняват, за да можем да извършваме своите разследвания. Имаме много положителен опит в това отношение. Искрено се надявам, че в по-нататъчния си дебат ще стигнете до така равновесието, което ще осигури и двата аспекта на защитата на данните защита на личните данни, но и аспектите на сигурността. Значи, е, приключвам с този пример, обаче мога да ви е, кажа и да ви посоча и обратен пример. Имаме граждани на е, трети страни, които напускат Европа, за да се присъединят окончателно към бойците в чужбина, т.е. напускат своя уреден живот в Европа и отиват за повече от 6 месеца в чужбина, като загубват статута, статута си на бежанци, разбира се, у нас. Това е също много интересна ситуация, която ние можем да констатираме едва след като лицето е напуснало страната и нашите органи, нашите правоохранителни органи едва в този момент могат да квалифицират лицето като джихадист или терорист, когато го видят в YouTube, да кажем. А, преди това няма как да го разберем. така че информация за това кога е излязло от страната, кога евентуално е влизало отново в страната и пак е излизало, е много важно от нас, за да можем да квалифицираме подобни лица. Дали те ще са извършители в Европа или са евентуални извършители в бъдеще. И накрая Подобна е ситуацията по отношение на другите така, сектори на престъпността, например контрабандата на наркотици. Много е сходен начина по който действат извършителите. Има такива, които се занимават с логистика, има такива, които са, се занимават с оперативната разработка. И примерно, ако получим инст, информация, че човек, който се грижи за транспорта на наркокартел е на път към Европа, Европа. Ние можем да свършим тази, свържем тази информация с друга информация, с която разполагаме. Примерно очаква се голям удар с наркотици в Европа и сме разпознали и други действия в съответната целева страна. Значи, ако съберем всичко това, централна фигура на картел се придвижва, има е, някакво активизиране с е, оглед на сключване на наркосделка, картината се изяснява и правоохранителните органи могат да действат по-целенасочено и да квалифицират кой каква роля изпълнява в цялата тази престъпна мрежа. За това може да ни помогне именно а, информацията за това кога лицето е влязло и кога е излязло от Европа. Това е част от големия пъзъл, който ние, както казах, сме длъжни да а, съставим. За това просто искам да апелирам към вас. Не забравяйте правоохранителните органи и службите за сигурност, за да си остане Европа пространство на, сигур... на свобода, но и на сигурност. И накрая, нека да кажа, въпросът не стои или-или да има ли система вход-изход или не. Ако имаме а, някаква опасност в Европа, трябва да има адекватни действия на службите за сигурност, за да можем да разпознаем определени лица в пътнико потока. Просто чрез системата вход-изход това ще става по-лесно и ще се улесни от друга страна а, нормалния, законния пътнико поток. А, докато ние бихме му попречили, ако няма системата вход и изход и ние нямаме достъп до нейните данни, а сме принудени, за да предотвратим дадена опасност да провеждаме засилен граничен контрол. Понеже не разполагам с повече време, ще спра до тук, дадох ви само някои примери и тока очертах ги много грубо, но разбира се, че съм на ваше разположение както по време на нашия дебат тук, така и за в бъдеще, защото с най-голямо удоволствие бих задълбочил с вас обсъждането на всички тези аспекти. Готов съм да приведа и други примери за потребностите, които изпитват службите за сигурност. Благодаря ви за вниманието. Thank you. It was a very interesting guided tour Eh? Благодаря, това беше много интересен тур сред рисковете. Втория оратор е госпожа Брауър. Тя е доцент по миграционно право и тя ще говори по един съвсем различен въпрос. Благодаря, председателю. За мен е чест да бъда поканена тук като правен експерт и да се срещна с национални депутати и депутати в Европейския парламент. Благодаря на организаторите за това, че ми дават възможност да говоря за принадената стойност на интелигентните граници и участието на а, правоприлагащите органи. Следа тази тема не само като правен експерт, а, и като член на комитета Майерс, неправителствена организация в Нидерландия, която се занимава с този въпрос отдавна. Искам да говоря по три критерия, които според мен са много важни, имайки предвид какво ще се случва по време на преговорите. Легитимност, ефективност и пропорционалност. Трябва да бъдат взети предвид тези критерии – защото те се подчертават от съда и Съда по правата на човека в Страсбург и Съда на Европейските общности, когато говорят за фундаментални права. Е, ще се е, изкажа по някои от основните решения на Съда 2014 година по директивата за запазване на данните. Преди да навляза в тази проблематика, ще ви дам два примера от практиката, които ми хрумват, когато говоря за бази данни и контрол по границите. Първо, един спомен от началото на научно-изследователската ми дейност при създаването на Шенгенската информационна система. Преди да заработи ШИС, се срещах с полицаи, сега вече знаете на колко години съм. Та, полицаите казваха, че имат съмнения за такива големи бази данни, казаха, че предпочитат двустранно сътрудничество между държавите и обмен на данни с полицаи от други държави, полицаи, които познават, на които имат доверие поради предишно сътрудничество или просто познанство и не искат европейската база данни, защото смятат, че ще загубят контрол върху досиетата си вече 20 години по-късно системата ШИС е един успешен инструмент заради конкретните цели и критерии, но винаги си припомням колко е важно доверието като основа за обмена на информация с други органи. Вторият ми пример е свързан с една новина от миналата седмица. Там се споменава, че е, една четвърт от е, нидерландските полицаи, които се занимават с е, наказателно преследване, са били помолени да подадат ДНК данни за така наречените елиминационни файлове, като целта тук е съвсем ясно да може да бъдат премахнати техните ДНК отпечатъци от различни местопрестъпления. Но никой не иска да си дава данните в централизирана база данни, която много лесно може да бъде хакната и да има злоупотреба с техните ДНК данни. Пак говоря за доверие, защото мисля, че това е в основата на всеки един законодателен акт в Европа. Сега искам да говоря за това какво имаме, какво искаме и какво повече би трябвало да имаме и да говоря за ефективност. Първо трябва да се попитаме какво искаме, от какво имаме нужда. Ясна дефиниция на граници трудно може да се даде, но като имаме предвид външните граници, можем да определим тези цели. Например, предотвратяване на редовна миграция, предотвратяване на търсене на най-добро място за убежище, улесняване на законната миграция, свободно придвижване, борба срещу туризма и сериозните престъпления – и съдебно и полицейско сътрудничество. Миграционния контрол имаме две големи бази данни, които работят. От една страна Шенгенската информационна система, която бе спомената, визовата информационна система и Евродак. Както знаете, там има отпечатъци на всички търсещи убежище в Европа, а, за да се определи коя държава отговаря за тези заявки за убежище и ШИС и ВИС вече са достъпни на правоприлагащите органи. ВИС или поне регламента за ВИС съвсем ясно казва, че целта е да се предотврати заплаха към вътрешната сигурност, на която иде от държавите членки. От 20 юли 2015 година всъщност Евродак стана достъпна или ще стане достъпна, извинете, за правоприлагащите органи. Тези три системи всъщност засягат само граждани на трети страни и регистрацията им в ВИС и Евродак от части 6 не е свързана с наказателно преследване или подозрение към тези лица. Тоест, това се прави с цел миграция и миграция. Освен за тази е, цел, се използва и за фалшифицирани документи или търсене на лица с такива документи – и освен това, директивата, която споменахте, нямаме големи системи, които а, да а, по някакъв начин да пречат. Имаме централна база данни, която бе отхвърлена. Говоря за база данни за а, наши граждани на Европейския съюз. Сега, какво повече е необходимо? от а, терористичните нападения на в различни градове в Европа и по-скоро Париж и Копенхаген има наистина един легитимен а, призив а, за ефективни мерки за предотвратяване на тези събития и за проследяване на лицата, които се заплаха за нашата сигурност. Факта, е, че политиците искат а, интелигентни граници и също системата на Европейския съюз за регистриране на пътниците също са високо в дневния ред, всъщност е свързано с тези събития. Когато се обсъждат тези мерки, обаче, трябва ясно да кажем. ИАС. Че системата за регистриране на данни ще ни помогне да предотвратим тези проблеми с сигурността, имайки предвид, че полицията и вътрешните агенции не трябва да се съсредоточават върху обстоятелствата, защото тези атаки нямаше как да бъдат предотвратени. Голяма част от а, тези а, атентатори не са напускали страната си, така че какъв е смисълът да имаме достъп до такива данни и създаваме такива данни за целите на правоприлагащите органи. Вчера Европейската комисия каза, че не е взет решение за достъпа на правополагащите органи до тези бази данни. Комисията също така ясно каза, че трябва да се вземе предвид бъдещото използване за техническата архитектура. Това може да включи, каза се и вчера, удължаване на срока за съхранение на данните на 5 години, а не за по-кратки периоди, защото правоприлагащите органи смятат, че за тяхната работа е по-добре данните съхраняват по-дълго. Според мен е ясно, че решението, което дава достъп на правоприлагащите органи и предоставянето на технически инструменти може да бъде взето само след като се стигне до решение за необходимостта и пропорционалността на интелигентните а, граници за миграционен а, контрол като основна цел. Следователно, първо е необходим ясен анализ. А, това е не само опазване на ефективността на мярката, но и така се гарантира легитимността на предложението. И сега по правната, по юридическата част, принципа за пропорционалност е, засяга също така основните права. Всичко това се е, доразвива в прецедентното право на съда. Знаете едно решение имаше на съда за тази директива за запазване на данните от 8 април 2014 година, където се установи, че е невалидна директивата заради мащабното събиране на лични данни без никакви критерии, което дава достъп за обрабна извинете, достъп до лични данни, обработка на лични данни без връзка с наказателно преследване, поне така твърди съда като няма никакъв съдебен контрол. Що се отнася до решението на съда и въздействието му върху други законодателни мерки, мисля, че всичко е ясно. Преди да се приеме решението за интелигентни граници, трябва да се вземат предвид критериите заложени в решението на съда, защото иначе интелигентните граници също ще бъдат анулирани. Времето е прекалено ограничено днес, за да правя общ преглед на решението по директивата за, за съхранение на данни, но на базата на такива решения, други фундаментални права, различни от тези, които обсъждаме тук, трябва да бъдат внимателно обсъдени, като например защитата на свободното предвиждане на европейските граждани и членове на тяхното семейство, които са граждани на трети страни, както и правото да не бъдеш дискриминиран. И накрая три заключителни бележки. Ефикасността означава, че преди да се приемат нови мерки, трябва да се отговори на следните въпроси. За каква цел е необходим кой инструмент, т.е. какъв е обхвата на съответния инструмент. Ако новите предложения се ограничават само до неевропейски граждани, а в определени обстоятелства търсим всъщност лица с европейска националност, колко ефективни са тези инструменти, за да намерят тези лица, които представляват някаква заплаха за нашата сигурност. След това принципа на ефективност и пропорционалност означава, че вземането на решение трябва да се основава на политики, които се основават на ясни доказателства. Това означава оценка на съществуващите бази данни и системи, като ШИС, ВИС и други механизми за обмен на данни. Ако знаем, че Евродак ще бъде оценена през 2018 година, защо да не, очак... да не изчакаме първо оценката? Защо приемаме, че Европол не работи, без да анализираме как системите като информационната система на Европол работят и как могат да бъдат използвани за правоприлагащи цели. Какво може да бъде подобрено? преди да вземем решение по нови мерки, трябва да... Аз насърчавам всъщност националните европейски парламентаристи да разгледат настоящите празнини в законодателството, що се отнася до сътрудничество и обмен на информация на европейско и национално ниво. И на трето място, преди да изготвяме нови правила, съхранението на новите данни трябва да бъде ограничено до необходимия срок, но също трябва да ограничим и властите, които имат достъп. От прецедентното право на съда много добре знаем, че законодателство което води до общо наблюдение, всъщност ще бъде обявено за невалидно, тъй като е непропорционално. Необходими са предпазни мерки, които да бъдат включени, за да има точност, надежност и сигурност на обработката на данните. Е, това означава обаче да не се съхраняват е, данни е, за неограничени периоди, а да има сигурно използване на биометричните данни. По този начин можем да направим правилния избор и за да можем да се радваме на доверието, което споменах. Доверие между правоприлагащите органи в Европа, националните такива, при обмена на информация, за да може информацията да е надежна, да не се губи или да не е обект на злоупотреби. Доверието между изготвящите политици и правоприлагащите органи, като полезни, последните си вярват, те имат наистина надежни инструменти. Необходими са също така. Необходимо е доверие и между законотворците и гражданите, защото последните вярват само на тези мерки, които се приемат като необходими и ефективни, защитават тяхната сигурност, без да а, уронват основните им права. А, Ефективността и необходимостта на мерките за сигурността са изключително важни, без да се уронват основните права. Thank you very much, Professor Brower. We'll now have the chance to discuss uh, the issues. И сега ще имаме възможност да обсъдим проблемите и сега ще дам думата на първия оратор от националните парламенти, който ще бъде доктор Тим Остерман от е, Германския парламент. Имате думата. Благодаря, господин председател, макар че основната цел на интелигентни градници е друга. Разбира се, че аспектът сигурност трябва да бъде взет предвид. Въпросът за това да кога, дали и къде е преминал някой шенгенската граница, може да бъде много важна информация, както за борбата с терора, така и с предотвратяването на трансгранична престъпна дейност, както господин Селен ни даде много добър пример. За нас е важно да дадем достъп на службите за сигурност. Дори би било проява на небрежност да а, лишим правоохранителните органи от такива важни данни. Сигурен съм, че могат да се намерят решения, които от една страна отчитат интересите, свързани с сигурността, така и а, аспектите на защитата на данните. Защото когато има повишен риск от терористичен акт, въпросът не е дали да даваме достъп на службите за сигурност, а как да им дадем по-лесен достъп, по-бърз достъп. Защото, защото в противен случай би се изгубило много време. Много благодаря. Втория оратор е господин Себастиан Гонзалес от Испанския парламент. Eh, Благодаря, господин председател. Първо искам да изразя положителното си отношение към инициативата на комисията Либе да проведем тази дискусия. Благодаря за всички доклади, които чухме, за споделения опит, за примерите, които бяха приведени вчера и днес. Искам съвсем накратко да се спра на две неща. Първо ще направя една по-обща бележка, свързана с позицията на парламента на Кралство Испания и на второ място за достъпа на полицейските органи до тези данни. Парламентът на Испания вече имаше възможността да обсъди законопроекта, когато комисията представи пакета интелигентни граници и изрази своята подкрепа към въвеждането на системата вход-изход защото тя наистина дава възможност да се събират надежни данни за прекосяванията на границата и за по-добро управление и контрол на нашите граници, където помага и системата за регистриране на пътниците. Що се отнася до достъпа на правоохранителните органи, мисля, че трябва да го подкрепим и да не се съмняваме, че от това ще има полза господин Селен много подробно и картинно описа рисковете, с които се сблъскваме в момента ние, европейците. Смятам, че достъпът трябва да бъде осигурен час по-скоро, а да не чакаме две години да се извършват проучвания и оценки, така както а, законодателния проект предвижда. Някои колеги вчера и днес изразиха несъгласие с това полицията да има достъп до тези данни, но аз не можах някакси да разбера аргументите им. Това, разбира се, е част от целия дебат и разбира се, че трябва да се зачитат човешките права и свободите, не бива да бъдат нарушавани нито пък достъпа до данните да се използва, за да се ограничават граждански свободи. Госпожа Брауър каза, че са необходими и редица гаранции в това отношение, за да се постигне баланс вече бяха направени някои а, предложения, как могат да се изчистят някои съмнения. Няма да ги повтарям, но бяха много интересни. И накрая трябва да кажа, че всички ние трябва да бъдем много бдителни, когато става дума за тероризъм и терористични атаки. Така че трябва да подкрепим всяка форма на борба срещу тях. Една от формите на ефективна борба е достъпът до данни и е, достатъчният срок на съхранение на такива данни, за да можем и по отношение на лицата, които често пътуват, е, е, да бъдем сигурни. Госпожа Бровер изложи концепцията за доверието. Да, доверие е необходимо, ако искаме да гарантираме сигурност. Благодаря. Euh, euh, давам думата на госпожа Резо благодаря, господин председател. Амбицията на пакета за интелигентните градици е двойна. От една страна да не се пречи на често пътуващите и да се облегчи е, пресичането на външните градици. Това се прави е, също така с е, оглед на достъпа на правоприлагащи. Подобна е, оценка обаче трябва да бъде предшествана от е, е, оценка на разпоредбите. Трябва да се видят каква, трябва да се види каква е истинската добавена стойност. Изключително е важно да се зададе рамката, стрикна рамка за а, достъпа на полицейските служби, за да се нарушат личните данни. И сега въпроса, имаме ли а, е, конкретни данни а, е, за това какво ще се допринесе към системата VC6? Госпожа Брауър говореше, дали, но искам да попитам има ли по-конкретни елементи и а, според вас дали подобряването на мобилността и борбата срещу мобилма могат да бъдат в рамките на една и съща система с съвместими цели. Благодаря, госпожо. А сега ще дам думата на колегата от Литва, от Националния парламент, господин Стази Седбърс. Имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към колегите, които подкрепиха достъпа на правоприлагащите институции към системата вход и изход. Литва разбира значението на този достъп и е, бих могъл да обясня какъв е нашия опит. Имаме своя национална система за контролирането на влизането и излизането, полицията и митническите служби използват при е, разследването също така и при е, превенцията на престъпления. Подкрепяме онези страни и институции, които са за достъпа на правоприлагащите институции до данните. Много различни страни, например Испания, Германия, Швейцария, се изказаха в полза на необходимостта от това. Имаше и хора, които бяха е, загрижени, че това ще повлияе на основната цел на системата. Всъщност не става дума за основната цел, става дума за по, е, второстепенната. Е, и става дума също така за инвестиции и каква е стоиността, която те а, е, биха допринесли. Господин Демерес говореше за значението на запазването, защитата на данните. Ли, Литовската институция по защита на данните изрази съотношение, е, отношението си и внесе е, своето становище в парламента. Становището им беше категорично. Господин Диас Тамера каза, че различни служби могат да имат достъп, достъп до тези данни. Това може да бъде полицията, нещо като жандармерия, но а, е, в Литва има една специална служба, то не е полиция, то не е военни, то е нещо като военна полиция. Но ние трябва да постигнем съгласие за правилата, свързани с защитата на данните и всички тези правила трябва да се спазват от съответните служби. Основният принцип е да се определи мащаба на данните, който е, е, може да бъде предоставен, също така беше представена и позицията на Европейския съд. Ние напълно я подкрепяме всяка служба, която докаже, че има нужда от данните, би трябвало да има достъп до тези данни. Ние сме за това информацията да бъде предоставена своевременно за разлика от това, което предлага Европейската комисия. Достъпът до данните трябва да се предоставя още от първия ден на съществуването на системата. Чухме за опита на Париж и на други страни. Да се надяваме, че няма да се да се е, компрометира това. Следващия оратор от Малта. Благодаря. Е, приближавайки се към края на нашето заседание, е, е, което обсъждаме интелигентните граници, ние се занимаваме до много голяма степен с един въпрос, който беше отразен в изказването на господин Селен, а именно за баланса, за равновесието. Равновесието може да се разглежда от различни гледни точки, Вчера започнахме с акцент върху новите системи за облегчаване на пресичането на граници, за облегчаването на увеличен... улесняването на увеличения пътникопоток. Сега говорим за използването на същите средства за а, скрининга за сигурност. Един оратор каза за какво говорим. Говорим ли за съвместими цели? намирането на правилния баланс означава две техните цели да бъдат съвместими. От една страна да облегчим прекусяването на граници и да получаваме важна информация от гледна точка на сигурността но подхождаме и към баланса от друг ъгъл. Необходимо е мерките да бъдат балансирани, но и в минималната необходима степен, за да може да се а, постигне а, съвместимо с работата на Европейски съд по правата на човека. Пропорционалността означава подход де минибис. Ако ви трябват по-малко данни, по- е, събирайте по-малко данни, а не повече. Ако информацията може да бъде съхранявана по-малко месеци, съхранявайте по-малко месеци, не повече. Има един друг аспект на баланса, който искам да засегна, а именно пазала. Има толкова много елементи в пазала, имаме толкова много системи за достъп на информация, включително системи като ВИС. Така че се запитваме, използваме ли достатъчно тези системи. Но дори когато има пазъл, основното предизвикателство е, ще бъдем ли в състояние да накараме си, е, парчетата да паснат. И това създава, това ни навежда отново към към пазъла. И, например, тогава, когато имаше терито, терористични а, акции. Въпросът не се поставаше дали е познато лицето, дали е, нивото на заплаха е единствено и дали различните системи си говорят образно казано. Тук говорим за една ситуация, която ще доведе за, до все още по-голяма наличност на информационни компоненти. А, и когато имаме повече информация, трябва трябва да имаме способност да решаваме каква е ролята на информацията. Ние в Малта виждаме други аспекти на тази информация, тъй като ние се справяме с незаконна иммиграция и искаме същевременно да привличаме повече туристи и как можем да постигнем баланса, тъй като баланса, равновесието е основа основната тема, с която мисля, че трябва да приключим нашата конференция. Благодаря. Сега давам думата на господин Дюпре, европейски депутат. Благодаря, господин председател. Дюпре е моето име. Искам да благодаря на изказалите се за висококачествените им изказвания. Аз имам няколко въпроса на, към госпожа Брауър. Аз не можах е, да, да не изпитам известно, известен дискомфорт, когато говорите, говорихте за защитането. Вие не, е, е, не се ли съсредоточавате твърде много върху националната система, а не международната? Имах чувството, че вие всъщност предпочитате едната система тема пред другата. На второ място, във връзка с необходимостта за въвеждането на системата на пропорционалност. Да, вярно е, че се казва, че трябва да се вземат точно толкова данни, колкото е необходимо, но това може да бъде непропорционално. Ако не вземете достатъчно данни, и ако не се насочите върху лицата, върху които упражнявате контрола, джихадистите, например, имат определени характеристики, по-тъмен цвят на кожата, тогава можете ли да поставите под въпрос възможността да се откажете от дадена информация и като погледнете в друг другите източници може да има информация, която вие не сте събрали. И това може да доведе до някои много по-лоши неща. И а, това ме навежда на мисълта а, за отношенията между държавите и между цялата общност. Сега по въпрос на, господ... на изказването на господин Селен, много ми хареса вашето изказване, което ни убеди, както каза колегата от Малта, че в някои инструменти, включително в системата вход-изход, всъщност е, сигурността е, е, се оказва по-важна. Вие казвате, че това е система за контролиране на иммиграцията. Ако хората останат много по-дълго на територията на държавата, всъщност вие говорихте за много елементи на сигурността. Но аз имам един проблем с последователността във връзката с системата вход-изход. И, и това е един риск, който ще ще, с който ще се сблъскваме през следващите години. А, а, джихадистите, които отидоха да се бият в Ирала, Сирия, те са от нашата националност. Те са французи французи, холандци, датчани, белгийци, какво да се направи, а, да а, се занимаваме с, с излизащите от трети страни и когато дойдат тези джихадисти, как ще можете да знаете дали те ще се върнат. Вие не знаете дали няма да бъде някой, който а, да е, е европеец. Тези, които влизат със само самолетите, там е лесно, но ако влизат с влак, с нещо друго, е добре, къде е последователността? Е, мисля, че това е един специфичен проблем. Ние само е, се повече и повече се движим с, с е, самолета. Ако можете да, ако те дойдат с самолет, вие можете да ги уловите. Но след това се оказва, че не можете по другите начини да ги спрете. И освен това системата е много скъпа и ще се използва все повече и повече тогава, когато се въведе, систем, въведе системата за, спътни, за списъците на пътниците на самолетите. Тоест, ако не се направи едно глобално преразглеждане на механизмите и инструментите, които въведохме, а, а, опасявам се, че а, бедата ще бъде значителна. Благодаря. Да, амбицията е да постигнем перфектна система. Сега ще дам думата на колегата от Словения колегата Козлович. Хваля председуючи за беседо. Поздравлям се удележен. Благодаря. Искам да поздравя всички участници. Чудесно е това заседание. Добре е, че можем да обменим опит, опита на различните държави членки, за да видим от какво имаме нужда. Приветстваме мерките, които се изготвят, но също така имаме и някои резерви, подобно на други държави членки vprašanje interoperabilnosti. Tisto, kar pa nas najbolj nekako eh, zaskrbljuje je pa uporaba. Това, което ни притеснява най-много е използването на биометрични данни, защото биометричните данни, които са автентични за конкретни лица, биха могли да бъдат обект на злоупотреба. Това може да има големи последствия и а, следователно ако има злоупотреба с системата, тя може да работи срещу целите, които сме си поставили. Сигурността е една от основните ценности и много време живеем вече в мир, но той не е гарантиран. Европа е много привлекателна заради нивото на защита на правата на човека при нас, както и защото имаме и много добри социални надбавки. Както каза господин Зелен, една мярка не може е, да покрива всички варианти. Имаме нужда от комбинация от тях. Бяхме на една конференция в Рим, където се обсъждах е, проблемите с е, иммиграцията. Там говорихме за това, как да бъдем либерали в днешното общество. Мисля, че трябва да се мисли и за нередовната миграция, и за редовната такава. Трябва да видим от какво имаме нужда, защото нашето население е застаряващо и а, имаме нужда от потенциал нов потенциал. На национално ниво трябва да работим добре, за да хармонизираме националните си политики. Възниква също така въпроса и за международния тероризъм и международната престъпност. Смятам също така, че трябва да се обърне внимание на многокултурното разнообразие, тъй като постоянно при нас идват хора от различни националности и култури. Имам въпрос към един от колегите. Говорим за правото на а, личен живот и обществеността. И не зная какво е решението на съда, но критериите, които споменава съда, те предоставят ли някакви насоки, когато се опитваме да разрешим тези проблеми? Uh, the next colleague Uh, be... Uh, Следващият колега е от Швейцария. You have the word. You have the floor. Signor Presidente, signore e signori, prima di tutto vorrei ringraziare първо искам да благодаря на комисията Либе за това, че покани швейцарска делегация, независимо, че Швейцария няма външни граници по Шенген и няма пряк интерес. Нашата страна силно се интересува от този проект за интелигентни граници. За това искам да задам два въпроса и ще кажа и нещо от свое име. На първо място трябва да кажа, че бях много изненадан от казаното от госпожа професор Брауър, що се отнася до координацията с други организации вътре в Европейския съюз и по-специално Европол и инструментите, с които разполага Европол. В документите, които получихме, не намерих конкретна документация по този въпрос и мисля, че ще ми бъде много интересно да разбера по-добре какъв тип координация или пък други изяснения биха могли да бъдат направени преди да се стартира с проекта Интелигентни граници. Второто, което ще кажа е, че. Е, Имаме опит в националните си парламенти и знаем колко сложно се прилагат мащабни и къде проекти. Знаем какви са разходите по тях, знаем какви са огромните рискове също така за провал по технологичен а, път. А, не чух много по този въпрос. Следващия въпрос е по-политически. Един въпрос, който ще задам и на членовете на другите парламенти, не само на нашите основни оратори. Искам да разбера какво е по-важно. Сигурността на външната граница в един свят, който е несигурен днес, заради атентатите, терористите и престъпниците, или пък е по-важно забързването на обработването на пътници на шенгенските гразници. Или има колумбово яйце и може да се намери някакъв баланс между двете. Благодаря. Благодаря следващия оратор е Диас Демера. Bueno, gracias, señor Благодаря, господин председател. Позволете ми и на мен някои бележки по това, което обсъждаме днес. Просто малък принос от моя страна. Има неща, които можем да почерпим от теорията, но има неща, за които трябва да слушаме интуицията си. А има и дебати като днешния, в който можем да се опрем на емпирични данни и да се аргументираме с действителността. Ето защо не мога да не потвърдя някои неща. Като не искам да поправям или оборвам ничие мнение, просто да изложа позицията си като докладчик. Вчера говорих за първичното право. То засяга всички ни. Отнася се до защитата на личните данни. Но има и друго, член 8 от Хартата за основните права. Длъжни сме да се придържаме към него. Член 16 на договора за функционирането на Европейския съюз също казва нещо за спазването на основните права. Човешките права са неделими и ние не можем да променим този факт. Правото на лична сфера и сигурност са неделима част от човешките права. Този факт е неоспорим. На второ място, с някои колеги съм съгласен. Тук стана въпрос за доверието. Като доверие, което трябва да се предостави Тук някой каза, че Европол не функционира. Аз не смятам така. Аз съм бил част от управителния съвет на Европол и горещо подкрепям дейността на агенцията. Самият аз съм докладчик за Европол и дами и господа, уверявам ви, Европол работи добре. Естествено, че винаги има какво още да се подобри. Но ако ще подобряваме дейността на Европол, трябва да им дадем и повече инструменти. Регистъра на пътниците. Това е инструмент. Ако се установи, че ПНР нарушава личната сфера, трябва да се вгледаме в съответното законодателство, което урежда тази сфера и забранява някои неща. Там пол, парти... данни за пол, партийна принадлежност и прочие и прочие. Ако наистина има такива нарушения, можем да променим редакцията на сегашните текстове в законодателния пакет. Но правата са си права и трябва да се спазват. Не можем само да теоретизираме. Винаги трябва да разсъждаваме с оглед на конкретни случаи. И сега към колегата. Когато ти се изказваш, винаги съм много а, внимателен, защото винаги говориш много интересно. Не винаги съм съгласен с теб, но уважавам мнението ти. В предишния панел колегата от е, ораторът от Холандия говори за оперативната съвместимост. Какво означава оперативна съвместимост? че достъп трябва да има не само до органите на сигурността, военните и така нататък, а че трябва да има и други инструменти. Но в крайна сметка много е важен въпросът за оперативната съвместимост и сътрудничеството, защото само по този начин се постига повече и по-добър контрол върху ставащото на външните ни граници. И само по този начин можем да подобрим защитата на данните. Мисля, че достатъчно казах. Благодаря. Е, ще се въздържа да добавям е, и други спорни въпроси, като например стратегиите на превенцията, за които много често се говори. Последният оратор, който аз имам тук в списъка си, не знам всъщност дали иска някой друг да вземе думата. Последният оратор ще бъде госпожа Ана Гомеш. Имате думата. Благодаря. Не, нямам съмнение в стратегията на парламента за борба срещу тероризма, поне от гледна точка на нашия под, нашата подкомисия по сигурност и нямам съмнение, че оперативната съвместимост е от изключително значение и трябва да се а, съвмести това с, с защитата на правата на човека, които са права не само на гражданите на Европейския съюз, а на всички. Говорим за пропорционално, за закрила на данните и всичко това би трябвало да се задава по еднакъв начин за всички. И аз мисля, че Европол и засилването на Европол би било много важно средство. Аз също съм убедена, както Августо, че Европол играе и е, много важна роля и може да игра още по-важна роля по същите причини, по които се говореше това и в нашите държави членки, тогава, когато говорихме за оперативна съвместимост, това е свързано и с а, липсата на доверие. Е, това се наблюдава и в моята държава, в Португалия, е, където ние не сме много склонни да даваме личните си данни на властите си е, и да имаме правен контрол или съдебен контрол. Те правят това, защото изтичат данни и а, това води до липса на доверие към тези а, институции. Именно това е много важен въпрос, по който ни трябва последователен подход. И в този смисъл искам да задам въпрос на нашите германски колеги. Как можем да говорим за интелигентни граници. Това беше същия въпрос, който зададох и на комисията. Представителя на комисията вчера каза, осъзна, че е проблема. Ако ние отваряме границите си, към богатите хора, които идват с златни визии, което всъщност да може да бъде източник на организирана престъпност, която може би ще бъде спяща през престъпност, Подкрепям това, което каза колегата от Малта, когато говореше за контролирането на тероризъм, на джихадисти и така нататък и времено се опитва да привлече туристи. А какво правим тогава, когато няма критерии, няма последователност по отношение на нашата интелигентност кавички. И това е въпрос, който може би не се отнася толкова за Германия и да не споменаваме другите въпроси, които повдигнах вчера. Комисията също така подчерта, че никой не говори за прилагането на интелигентния контрол върху пациентите, върху пътниците е, на частни самолети или на частни яхти. Имаме между 10 и 15 минути до края на нашето заседание. Предлагам следното да разделим времето, да дадем 5-6 минути на основните ни оратори които да отговорят на всички отлични въпроси, които бяха зададени. И искате ли да промените реда? Професор Дебрауър, вие сте първа. Благодаря за въпросите. Oh, I hear a voice. Oh, sorry, I do this. Uh, oh, sorry. Извинявайте. Uh, Започвам с един въпрос. Въпрос на госпожа Рено. Една от основните цели за улесняване на достъпа, на, поне така твърди комисията, и остр... достъп на правоприлагащите органи. Няма противоречи, така като ги погледнем. Но, като ги погледнем, от една страна добро правоприлагане, от друга страна улестяващи мерки за пътниците. Пример Поради тези разлики трябва да се направи избор. От какво имаме нужда? Системи за данни, с цел сигурност или за миграционни цели имаме нужда от тези системи от данни? Имаше проблем с сроковете за съхранение. Споменах, че в архитектурата ще вземем предвид потребността на правоприлагащите органи за по-дълго запазване на данните, но имайки предвид инструмента за миграционни или административни цели, мисля, че се предпочитат там по-кратки периоди. за да може административните данни, необходимата информация за пътуване да бъде коректна. зависимост от това дали някой е сключил брак или не, има ли деца, няма ли и така нататък. Разбирам. Разбирам. Уважавам агенциите за вътрешна сигурност. Да, предпочитат да се съхраняват данните за по-дълъг период. Но за административните данни или за административни цели са необходими по-кратки периоди. Госпожа Гомес говори по въпроса. Вчера също се говори за програмата за регистрирани пътници. Критерия за записване на тези хора в тази програма трябва да бъде гарантиран със съхранението. Имаме миграционен контрол, улесняване, но това не занижава нивото на сигурност в Съюза, защото има различни критерии и могат да се използват от различните държави членки. Така че не се знае кой ти влиза в територията. Member, uh... Литовски депутат каза, че трябва да има достъп на правоприлагащите органи, максимално кратки срокове и че трябва да се даде достъп на всяка една организация, която докаже, че има нужда от достъп. Ако имаме база данни за миграционни цели, обща, има хора, които вътре са в системата, които са от трети страни или за миграционни цели – то тогава имаме нужда от повече от това да се посочат еди кои си организации трябва да имат достъп. Не. Трябва да се разглеждат критериите организация по организация. И всеки да каже защо има нужда от тази информация в конкретния случай. А не чисто и просто държавата членка да реши тези организации следващите 5 години ще има достъп. Не, не може така трябва да има и съдебен контрол. След това господин Дюпре, не знам дали сте ме разбрали правилно, всичко да бъде в национален план, не казах това. Дадах го за пример за недоверието, което съществува между националните органи И ако е имало проблем с доверието, това е проблем не само между държавите членки, и особено, що се отнася до вътрешната сигурност, много е важно да се споделя информация, за да се предотврати е, терористично нападение. Обаче, ако някой не иска да си споделя информация, Пример, Шенгенската информационна система може да бъде много ефикасна, Европол може да стане ефективно, но ако знаем, че държавите членки не искат, то тогава трябва да се помисли дали няма да е добре да има нова база данни. За пропорционалността казах по този въпрос. Let me see from Slovenia whether there's a conflict between privacy and... Um... Имаше въпроси от Словения за обществения ред, права за защита на данните или критериите за тях са за обществения ред, защото там се гарантират съответни критерии, като надежност, съответни срокове и други специални критерии. Така че може да ни се даде по-надежна информация. Не винаги има конфликт между тези въпроси. Ограничаването на целта е ясен начин базите данни да се използват ефективно, защото знаем за какво се използват. И ще спра до тук. Yes, I think I've covered. Мисля, че отговорих на повечето въпроси. Благодаря. Благодаря ваш търн, господин Зелен. Изправяте ме пред огромно предизвикателство, защото а, не мога само за 5 минути да отговоря на въпроси, които се въртят около моята специалност борба с тероризма, но ще се опитам. Ще започна с пропорционалността. Наистина става въпрос за ограничен брой лица, които се опитваме да установим, но помислете какви огромни щети могат да причинят тези малко хора на Европа. Да, става въпрос за основни права на хора, но при терористичен акт ще пострадат много повече, правата на много повече хора. Мисля, че и този елемент трябва да се отчита, когато говорим за пропорционалност. Беше сказано, че инструменти като ШИС и ВИС би трябвало да са достатъчни. Какво да ви кажа сега? С отверка дърва можеш ли да сечеш? Просто трябва да се използва точния инструмент, за точната цел. Ние не пледираме за някакви комплексни инструменти и всеобхватни. В федерална Германия имаме достатъчно горчив опит в търсенето на комплексни решения на нещата. И честно казано, много пъти сме се проваляли, просто защото не сме били в състояние да покрием комплексната картина или комплексната потребност. Разбира се, че трябва да има различни елементи, разбира се, че те трябва да бъдат адекватно а, свързани помежду си, но ние като а, служби за сигурност Абсолютно ще се задоволим с, с ролята на второстепенен потребител, стига да можем да участваме в системата вход-изход, както е впрочем с ШИС и ВИС. Особено ВИС всъщност е система, която засяга съвсем други органи, не на първо място тези за сигурност и правоохранителните, но и те участват. За защитата на данните, ими естествено, тя се отнася до всички служби, за полицията, за чисто гражданските служби, за миграционните, за военните. Всички са длъжни да се придържат към стандартите на защитата на данните и да гарантират тази защита, независимо от това дали се занимават с цивилна, полицейска или военна дейност. А, на френски язик беше зададен въпросът дали ШИС и ВИС не е зле първо да се оценят и дали те служат за нещо. Ми естествено, че са полезни и те са незаменими централни елементи в борбата с тероризма и борбата с организираната престъпност, особено когато имат трансграничен елемент. Същото се отнася и до Европол. Европол е централен елемент на си, архитектурата на европейската сигурност. Да не говорим лошо за Европол. Това е много ценен а, инструмент. Най-добре е той да се подобрява, да се укрепва. Но и не бива да претоварваме Европол с, с задачи, които агенцията не е в състояние да изпълни. Европол не може да замени контрола на външните граници. Това трябва да се осъзнае от всички, но е важен и чудесен инструмент, който би следвало да се поддържа и разширява. Имаше въпрос за джихадистите, които отиват от Европа, обучават се в Сирия и отново се връщат в Европа. Точно така е. Тук говорим за граждани на Европейския съюз, но това е само част от истината, защото една трета от тези лица, говоря само за Германия, разбира се, са граждани на трети държави. Нямат немски паспорт, т.е. не са граждани на Европейския съюз така че и те трябва да влязат в нашето полезрение. Освен това, не бива да се концентрираме само върху трагичните събития от последните месеци. Е, по принцип има три сценария, ако погледнем назад през последните 5-6 години. Единият феномен е домораслият тероризъм, така да се каже. Тук мерките трябва да бъдат национални. Освен това има лица, които отиват в кризисни региони, връщат се, радикализират се. Това е вторият вариант. Тук отчасти може да помогне пакета интелигентни граници и освен това има задачи, които се възлагат от чуждестранни терористични организации и в рамките на които действат в мрежа както граждани на трети страни, така и на Европа. И този последен сценарий е огромният проблем това, за което говорим тук, може да ни помогне много в това отношение имахме исламски, ислямския джихадистки съюз, който се опита преди няколко години да извърши терористичен акт в Германия. Беше възложен отвън от чужбина, но се работеше и с вътрешни лица. А, също така имаше заплаха от акт на коледния пазар в Страсбург и там бяха много тясно преплетени както граждани на трети страни, така и граждани намиращи се в Европа. Не бива да се вглеждаме в отделни конкретни случаи и на базата на тях да търсим универсално решение. Не, трябва да осветлим различните съществуващи е, сценари и да се опитаме да постигнем най-разумното решение и оптимално ниво на сигурност. Надявам се, че отговорих на всичките ви въпроси и все пак повтарям, ако имате въпроси, съм на ваше разположение и след този дебат. Благодаря ви. Благодаря на всички оратори. Благодаря на депутатите от националните парламенти, на евродепутатите. Преминаваме към заключителната ни сесия. Ще дам думата на, Гал, на госпожа Гал. Имате думата. Благодаря. И сега накрая на днешното ни заседание ще дам думата на докладчиците. Давам думата на госпожа Файон. Не. Господин Диас Демера е първи, защото той трябва да си тръгне. <laughs> Е, Благодаря. Благодаря. Първо искам да благодаря от сърце на всички колеги от националните парламенти и от Европейския парламент, които взеха участие в тази дискусия и ни оказаха неоценима помощ. Оказвали са ни до сега. Убеден съм, че и в бъдеще ще отказват, за да можем да приемем този законодателен пакет. За съжаление, трябва да напусна залата, за това ще бъда много кратък. Сигурен съм, че Таря Фанион много по-добре ще обобщи. Та, понеже трябва да напусна залата, съвсем накратко ще обобщя, че имаме ново законодателно предложение за 2016 година така че дебати като днешния са много важни за това да си изясним как си представяме бъдещето на този законодателен пакет. На второ място, какво е сегашното състояние на нещата? Имаме проблеми при граничния контрол и досегашните данни, с които разполагаме, не са достатъчни, не са ни достатъчни и наличните инструменти, за да се подобри този контрол. Трябва да си сътрудничим с националните системи вход и изходно те в момента не са съвместими и трябва да се погрижим за това, да положим усилие. Ето защо ни е необходимо международно европейско средство, европейски инструмент. На трето място всички оратори бяха на едно мнение, че е необходимо много по-ясно да се очертаят целите на системата вход-изход, основните цели и второстепенните цели. Представителите на държавите, членки от парламентите са на едно мнение, че трябва да се контролира по-добре пътнико потока, за да може да се работи по-ефективно срещу организираната престъпност. Като а, в тази борба, а, разбира се, трябва да се даде достъп на службите на правоохранителните органи до данните от системата. Някои поискаха по-добре да е, се аргументираме е, защо правоохранителните органи трябва да получат от този пакет допълнителен инструмент. представителите на националните парламенти смятат, че правоохранителните органи трябва да бъдат подкрепени повече и да получат европейските депутати искат повече аргументи в полза на тази тенденция. Факт е, че така или иначе сегашното статукво не може да остане. Управлението на границите се нуждае от нови интегрирани мерки. Защитата на, грани, на, на данните беше червената нишка, която а, премина през целия дебат. Да, несъмнено, тук ни трябват е, гаранции. Повечето изказали се, се настояха за подобрена защита на данните, аз също съм за, но трябва да се намери равновесие между основните и второстепенните цели. предвидената рамка за системата вход-изход и трябва да намери оперативно изражение. Еолиза ни показа, че е имало случай на невъзможност да се обработват данни на европейско ниво, а те са останали в на разположение само на националните органи. Тоест, при събирането на данни трябва да се спази пропор... пропорционалността. Същото се отнася и за биометричните данни. Оперативната съвместимост е много важен момент. Тя беше спомената неведнъж. Карлос не бива да повтаряме грешките от миналото, включително и проблемите свързани с бюджета. Приканвам всички, докато чакаме резултатите от пилотния проект, да продължим да работим за постигане на общите си цели. Благодаря за това заседание и до скоро. Много благодаря на господин Диас Демера и веднага давам думата на госпожа Файон. Благодаря, благодаря Кинга, благодаря на Агустин, който току-що напуск. За мен беше много голямо удоволствие да работя с него. Позволете ми още веднъж да благодаря на всички участници за много ценния принос на секретарията на Либе и а, за това, че успяхте да организирате този двудневен семинар, който ще бъде много полезен за работата ни в Европейския парламент. И слушахме много изказвания в тези дни. Изказванията бяха много интересни, хвърлиха светлина позволиха ни да разберем някои по-конкретни неща, с които се сблъскват хората на място. Националните депутати е, говориха за много важни неща, които ще бъдат включени в дебата. Задачата ни в Европейския парламент сега ще бъде да проследим следващите стъпки, а именно фазата на изпробването. В парламента ще продължаваме много внимателно да проследяваме напредъка, който се постига в това отношение. Да се надяваме също така, че ще имаме полезна информация за новата потенциална система и това ще е, ни е, доведе до следващата година, когато ще очакваме новото законодателно предложение на комисията. Интересни въпроси бяха повдигнати от няколко оратори. За мен беше много е, удовлетворително да чуя предпазливите изказвания, свързани с пропорционалността и необходимостта. Колегата от Малта и други подчертаха необходимостта да се намери баланс. Някои от големите ни проблеми и загрижености остават, да именно пропорционалността, свързана с разходите. До каква степен сме готови да правим жертви за повишената сигурност, как да събираме данни за пътниците, до каква степен да позволяваме на правоприлагащите ведомства да имат достъп до данните. Основно е да се облегчи работата за тези, които влизат в Шенгенския регион. Ние събираме вече отпечатъци от пръстни, от пръсти единствените, които са извън тази система, са тези, които имат право на безвизов режим. Това са въпросите, с които ще се занимаваме в бъдещето. Предвиждат се огромни разходи и въпросът за пропорционалността продължава да бъде валиден. Е, имаме много големи отговорности в националните парламенти и това се утежнява повече, защото ние работим в условията на лошо законодателство. Защо говоря за лошо законодателство? Дори комисията очита, че имаме нужда от ново законодателство и аз мисля, че в бъдещото законодателство трябва да направим още една стъпка за да ограничим някои свободи. Е, е, в заключение искам да кажа, че задачата ни няма да бъде лесна. Ценя високо сътрудничеството на Европейския парламент с националните парламенти и е, нека да си обещаем, че ще обменяме все повече и повече информация. Благодаря, Таня. Благодаря, госпожо Файон. Стигнахме до края на интерпарламентарното ни заседание. Искам да повторя казаното от госпожа Файон. Благодаря на всички е, оратори, на модераторите, на всички колеги, които допринесоха за тези заседания. Те бяха изключително интересни, изключително полезни. Както виждате, бъдещата работа в ръцете на отлични докладчици ще можем да работим добре и отговорно. Благодаря на всички. Лек полет обратно. Искам да напомня на колегите, от комисията Либе, е, че продължаваме в същата зала в 3 часа с заседание нормално на нашата парламентарна комисия.